Скъпи колеги, моля ви да заемете местата си, защото ще започнем пленарното заседание. Това е 132 пленарно, което, организира, е, което организирахме до сега. Най-напред искам да ви попитам дали сте съгласни с дневния ред на заседанието, като имате предвид, че предложихме да представим становището на господин Ядло в първия ден на дневния след това да прехвърлим становището на господин Янсен рано сутрин в четвъртък. Добре, съгласни сте. Имате ли, имате ли някои възражения по протокол от, предиш, от последното заседание? Няма възражения, приемаме го. Искам да приветствам с добре дошли една делегация кметове, което участва в този Digital City Challenge. Това е е, лансирана инициатива да помогнат на 41 града да въведат е, цифрови политики, които насърчават е, економическия растеж и добруването на гражданите. Бъдете добре дошли. Имаме много интересен дебат и за който аз имам голямото удоволствие да приема между нас госпожа комисар Корина Кречо, скъпа госпожо Крецо. Бъдете добре дошла в началото на този голям дебат, който ще проведем по няколко становища, които трябва да се впишат в рамките на различни законодателства за бъдещия период на за бъдещата работа на Европейския съюз. Днес ще приемем общо становищата по кохизионната политика – и становището за селско-спанската политика, което включва също и частта развитие на селско-стопанските региони, независимо графика, който е доста притеснен, все пак ще трябва да повлияем на политиката, кохезионната политика. Може да се каже, че сме съвсем на време. Отвъд кохезионната политика, почти всичките становища са свързани с многогодишната финансова рамка, които трябва да бъдат прияти на сегашната сесия, като се им предвид, че другите становища бяха вече гласувани през октомври и останаха само, само становища относно Еразъм, което ще бъде представено през февруари. Доволен съм, че работата вече приключва. Доволен съм също и от е, чудесното съгласуване между различните докладчици, които имаха е, да изготвят 20 на становища, а съгласуването е в тази област е нещо изключително важно. Както съм имал възможността да го кажа многократно, нашата истинска работа започва с приемането на тези становища и не свършва, защото сега трябва да направим така, че нашата позиция да бъде изразена колкото може по-често и вярно в крайните регламенти. Много изменения в Европейския парламент възпроизвеждат нашата позиция, което означава, че нашите докладчици са били изключително активни. Така че аз ви приветствам. Само така може да засилим вярата в нашия комитет и влиянието на регионите и градовете в вземането на решения в Европейския съюз. Но остава много работа в държавите членки. Видяхме за партньорството и какви са изкушенията, които съществуват относно връзката между кохизионната политика и европейския семестър. Съществуват някои много опростенски решения, някои продължават да бъркат опростяване и рецентрализация. Европейския комитет на регионите защитава опростяването на кохезионната политика, но не за сметка на централизирането и отново. Аж по териториалното сътрудничество държавите членки все още се колебаят. Например, за трансграничен европейски механизъм предложението на Европейската комисия среща силни, силна съпротива в съвета – по всички тези теми и след като гласуваме становищата, се надявам, че всеки един от вас ще използва тези становища, за да а, представи в страните си, пред своите и пред министрите си добрата дума на регионите и на градовете в, в, в полза на една засилена кохезионна политика. Тази работа е изключително важна. Може би това е най-важната работа, която имаме да извършим през следващите месеци. Това е също работа, по която ние имаме е, голяма свобода на действие за подобрение и разчитам на всеки един, на всяка една група, национална група, да може да наистина да представим и разпространим нашите позиции. Но преди да приемем становищата, имаме удоволствието още веднъж да проведем дебат с нашите докладчици и отговорната комисарка за регионалната политика, госпожо Крецо, имате думата за уводни уводно слово преди да открием нашата работа. Thank you very much, Карл Хайнц, президент Ламберт. Благодаря много, Карл Хайнц, председател э, Люран Ламберт. Э, э, дами и господа, добър ден. Ще радвам се да бъда тук днес с вас. Вие допринасяте в значителна степен към дискусията за бъдещето на Европа и бъдещето на нашата кохезионна политика, бъдещето на регионите в Европейския съюз. И бих искала да ви поздравя особено за темповете, с които работите. Вече успяхте да, произ... да представите едни много сериозни становища и то много бързо. Е, в е, работата ни по подготвяне на бъдещите програми, вие наистина така давате пример за добри темпове, с които да се работи. Вие, вашата работа по е, законодателството някак си задава темповете за, на работа и на съвета, на парламента, на всички нас. Отново ви благодаря за подкрепата. Особено искам да отбележа и Съюза за кохизия на всички вас, е, всички Карл Хайнц е, и останалите, които работихме заедно, работихте заедно по въпроса. В най-трудните дни на подготовката на многогодишна финансова рамка, вие е, направихте възможно да се чуе гласа на регионите, на, на общините и оказахте, дадахте своята подкрепа на, е, и така, на помогнахте да се сили, засили убеждението, че никой регион няма да бъде изоставен по пътя. Е, както каза Карл Хайнс, вашата подкрепа беше особено важна в три области. Първо, е, партньорство принципа на партньорство. Много важно е това, защото регионалната политика всъщност почива върху регионални партньорства, регионалните и местните органи, гражданското общество и социалните е, партньори. Вие осъществявате политиката на място и много добре сте запознати с трудностите, знаете какви са потребностите, къде може да се упрости и какво може да се упрести. Вие разполагате с е, познания на ситуацията на място а кохезионната политика наистина само се обогатява благодарение на вашата енергия, решимост и знания. Така че благодаря ви отново за ефективната регионална политика. Тя е възможна само с силни регионални партньори. Второ, благодаря ви за подкрепата ви за партньорското споразумение партньорските споразумения с всички държави членки. Необходим ни е такъв стратегически поглед, координация между фондовете и програмите. Е, необходимо е да се водят дискусии и между всички партньори, регионални, местни, е, гражданското общество, социалните партньори защото това са споразумения е, за всички държави членки и те се нуждаят от това, независимо колко е, от броя на програмите и разпределението им. Е, не можем да си позволим двойни стандарти тук. Моята позиция беше ясно представена по време на съвета по общи въпроси миналата седмица. Там се появи предложение да се направи изключение към задължителния характер на партньорското споразумение. Аз казах там, че ние от комисията държим твърдо позицията, а именно независимо от пакета на, на, на дадена държава членка, портфела на държава членка, ние настояваме всяка държава членка да е равнопоставен член, да няма първа и втора категория. Сега е, Европа е, близко до гражданите, е, движена от местните необходимости, планирана на място и така нататък. Това е друг вариант на лозунга от хората за хората и чрез тях. И това не са само лозунги, това е ясен политически ангажимент и политическа определена политическа цел. Е, Европа на гражданите трябва да се е, осъществява и постига чрез реални действия на място. Имаме инструменти за това. Европейската градска инициатива за градските райони, която обединява всички е, действия, свързани с градските райони. Селско-стопанския фонд за, за регионално развитие. Целта на всички е да оправомощат регионите, градовете, хората на място. Ние трябва да покажем на гражданите какво Европа прави за тях. Още един въпрос е, бих искала да е, е пределно ясен освен допълнителния, задължителен характер на партньорското споразумение, един друг въпрос заслужава внимание. Това е въпроса с програмите и програмирането. Знае, че е, в това отношение имате и резерви и е, неща, които ви смущават. И аз след малко, когато дойде време за е, дебат, ще чуя от вас какво ви притеснява. Но искам да е, обясна тук каква е нашата идея защо искаме да предоставим тази възможност за гъвкавост и маневриране. Знае, че вие подкрепите принципа и сте за по-гъвкава политика, която отчита е, обстоятелствата така, както те се появяват. Знае, че това може да се направи без да се пречи на дългосрочните проекти. Знае го, защото съм работила с това в миналото. Е, проектите е, Обикновено. Работил съм по проекти, които са подлежали на преглед, които са обхващали два програмни периода. Това означава средносрочен преглед след 5 години и урока, който научих от тази работа е през последните 4 години като отговорник за регионална политика, отговаря за регионална политика, е не можем да предвиждаме 7 години напред какво ще ни сервира живота. Така че готова съм да чуя вашите мнения и становища, но в заключение искам отново да ви благодаря отново за подкрепата ви в толкова много е, области, в толкова, особено е, при подготовка на годишна финансова рамка. Благодаря за подкрепата ви за принципа за партньорство и партньорското споразумение и, както вече казах, с нетърпение очаквам да чуя какво вие имате да кажете по въпросите. Благодаря, госпожо комисар. И откривам дебата, като припомня един принцип, който е много по-валиден в този момент от предишните срещи. Трябва точно да спазваме времето за изказване, защото иначе няма да се справим нито днес, нито утре. И за сега имаме 15 души, които искат да вземат думата, а този дебат трябва да приключи към 16.15. Така че ако може да бъдете колкото може по-кратко, разбира се, ще кажете какво и това, което искате да кажете, но започваме с Михаил Шнайдер. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, добре сте дошли на е, пленарното заседание. Комитета на йогите е важен етап, отбелязваме днес по е, общия ни път. Е, започнахме 16-та година и време е след толкова години да направим преглед и да помислим какво сме постигнали. 17 години излезахме с становище за бъдещето на кохезионната политика в тази зала и това всъщност оттам се роди кохезионната политика. Това беше една спонтанна визия, която се оказа особено успешна. Това стана възможно, защото поддържахме тесен, тясна връзка с вас и с експертите от вашата генерална дирекция. Е, е, факта, е, че вашите предложения, вашите предложения за структурния фонд бяха публикувани през май тази година. И в много отношения вие възприехте наши предложения, което е резултат на дългогодишната ни добра и ползотворна работа. Благодаря ви. Мисля, че в общ интерес е за постигнато на добри е, резултати. По принцип, ние приветстваме вашите предложения, особено общия регламент, регламента за общите разпоредби. Разбира се, има някои е, точки, е, където имаме е, така забележки и аз ще се спра на няколко от тях. Е, е, ще, въпросите от 5 е, до 2, в които имаме възражение, 5 плюс 2, е, ние не сме срещу гъвкавостта. Просто там правилата не са, предложенията ви не са достатъчно ясни. Това, което искаме да избегнем, е след 5 години е, да почваме отново, всеки 5 години да почваме за останалите 2 години от нула. Искаме от е, самото начало за, послед, за последните 2 години поне индикативно да заложим е, къде, какви ще бъдат средносрочните ни цели и подхода ни в средносрочен план. Друго, вие е, хубаво предвиждате една мрежа за сигурност, 67% под които никой да не пада, но това попада в националното правомощия. Е, в, е, е, в много държави членки ситуацията не е приемлива. Например, в Германия, в Испания и в други държави членки. За това 76% мрежа, но това трябва да бъде на регионално равнище. равнище. Така че никой регион да не падне под 76% при финансиране. Е, след това, е, какви са процентите съфинансиране? Е, предложението ви е за снижаването им. Е, но един регион, е, който има правомощия, е, бюджетни правомощия, мисля, че няма да можем. Трябва да сложим спирачка на, задължнялостта, т.е. не можем да съфинансираме в прекалено големи размери значи не трябва да падне европейското финансиране под 70% в е, процедурата по съфинансиране. Сега, е, трябва да съгласни сме за е, показателите, за индикаторите, но смятаме, че географските проблеми, демографските проблеми са един показател, който не е отчетен в достатъчна степен. Демографските проблеми в регионите трябва да, вземат, да бъдат взети под внимание, защото те пречат и на растежа, и това, а това е всъщност е в фокуса на кохезионната политика и трябва да, да избегнем това. Така че ще ви моля е, след допълнителните показатели да включите демографските проблеми. И е, е, излизате с добри предложения за дебюрократизирането, за опростяването. Но това, което ме притеснява е, че в преговорите с държавите членки и парламента е, ще е, стане така, че това, което вие сте е, извадили и опростили, ще бъде върнато отново и ще се върнем на старото положение. Така че аз апелирам към, към преговарящите да внимават за това. Всичко останало е съвсем приемливо от нас. Благодаря. Следващия. Благодаря, госпожа комисар. Още веднъж показвате със своето присъствие тук днес, че в пленарното ние разглеждаме нашите становищи по структурните фондове, но вие разглеждате това от вашата позиция, но винаги сте била наш съюзник на местните и регионалните правителства и когато започнахме с толкова много участници е, е, от Съюза за, за сближаването. Всичко вървеше. Сега тази политика е, това е за бъдещето на доброто на Европа, което говори конкретно на местните администратори, на гражданите и на местните власти. Като социалистическа група искаме да подчертаем някои въпроси, които ние споделихме споделихме и архитектурата, един подход към кохизионната политика за всички региони на Европа и запазването на архитектурата, която характеризира кохизионната политика. Споделихме и един подход, който е се основава на управлението, както беше подчертано днес за нас ролята на на партньорите. Ние сме партньори с Европейския съюз и местните правителства. Ние повдигнахме някои въпроси. Ще видим в крайното окончателното становище идеята, че фонди социален форум трябва да продължи да бъде разделна част от рамката на европейската политика за сближаване не може да има растеж на територии, в териториите, ако няма социално сближаване, обучение, образование. Трябва също и да се възползваме от опита, който ние придобихме през годините и да направим така, че политиката на сближаване да изразява истинските изисквания на териториите, и а, така че мобилизирането на местните власти ще бъде много важно. Имаме нужда също, посочихме в нашето становище някои елементи за подобрение, които смятаме, че са много важни. Първото е да привлечем а, по структурен начин регионалните, а, регионалните участници като, като партньори в Европейския семестър имаме някои притеснения. Например, в тази рамка на програмиране трябва да участва Европейския фонд за е, земеделското развитие извън регламента с общите разпоредби. Винаги сме вярвали в е, интегрирания подход за нашите територии и по-специално за всички тези местни общности и регионални общности, които имат по-земеделски характеристики. Ние ще помогнем е, административно. Не всичко зависи от администрацията и бюрокрацията. Много е важно да се опрости администра... администрирането, администрацията и приехме някои предложения, които, надявам се, ще а, упростят бюрократичните процедури в държавните членки и на национално равнище и, на, и да има и по-добър достъп до ресурсите и повече възможности. Но искам аз да повторя това, което каза председателя. Това становище няма да бъде точка на пристигане, напротив, изходна точка. Ние искаме кохезионната политика не трябва да бъде само въпрос между столиците и а, Брюксел. Кохезионната политика е най-вече европейска политика за, гара, за общностите, за териториите. Чрез нея ще се чуе нашия глас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 Поздравявам ви за отлично свършената работа от страна на Европейската комисия. Много усилия сте положили, много голям напредък е постигнат по отношение на опростяването. И можете да разчитате на подкрепа на партньорите на регионално равнище в подкрепа на вашите предложения. Предложенията ми са от много голямо значение за всички региони в Европа, включително и на регионите от на регионите на Нидерландия, моята родна страна. Радно също така, че, сте, че отстоявате принципа за партньорските споразумения. По този начин се засилва ролята на градовете и на регионалните власти. Аз изготвих доклада посветен на Кохезионния фонд и Европейският фонд за регионално развитие бихме искали ролята на регионите да се запази възможно най-голяма на всеки етап на преговорите в рамките на политиката на сближаване. А освен това, смятам, че трябва да обърнем повече вре... внимание на вътрешноевропейската миграция, не само на мигрантите, идващи от извън на Европейския съюз, защото цели региони а, е, на Европа опустяват и всички сме наясно с този проблем. Край на време е да предприемем някакви мерки. Важно е също така не само да, се, да бъде опростена на нормативната рамка, но и местните органи самоуправление да, разчит, да разполагат с нужните правомощия да си свършат а, работата. когато разговарям с различни представители на местно равнище, с представители на камерата, на индустриалната камера, например, всички си дават сметка за това колко е важна политиката на сближаване. Същото въжи и за Европейски парламент. И при това ми се струва, че политиката на сближаване е непрестанно поставена под натиск което очевидно се дължи на намесата на държавите членки. Ние, Комитета на регионите, сме на ваша страна и заедно с Европейския парламент сме готови да се борим заедно с вас за една качествена политика на сближаване. Така че, моля ви, кажете ни с какво можем да ви помогнем. С радост ще го сторим. Желая ви успех в сложните преговори и тристани преговори, които ви предстоят. Благодаря ви. Думата има колегата Мария Антуанет Моперсиус. Euh, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодарим за вашето присъствие в момента, в който ние трябва да дадем становището си по редица предложения на комисията във връзка с а, политиката на сближаване. Нашите групи, мога да ви уверя, работиха ръка в ръка, не само да изготвят становища, които да са добри, но най-вече становища, които дават сметка и отразяват добре очакванията на нашите граждани по различни територии. Предизвикателства са големи да поуспеем периода след 2020 година. Това ще се подготви от сега. Да убедим не комисията, съвета, но да убедим евроскептиците за това, че Европа е също за тях, а не срещу тях. И така, между очакванията фигурират тези, които вече бяха изразени в парламента в понеделник, да политиката на териториална кохезия да бъде запазена не само бюджетно, но и в своите принципи, основи. Ако ние приветстваме въвеждането на комисията на две допълнителни глави в традиционната архитектура на сътрудничеството между териториите, за крайните региони и проектите за междурегионални иновации – гражданите и избраниците, които срещнах през последните 4 е, месеца, даже и вчера, считат, че да отпадне Интерег Европа, е, това ще накърни а, е, самата идея на териториалната сътрудничество и а, е, трябва да се запазва спод... доброто, споделянето на добрите практики и ценности в Европа. Морските региони също са много притеснени от включването на трансграничното сътрудничество в транснационалната глава, като се знае, че половината от тях ще загубят възможността да сътрудничат със своите морски съседи, ако вярваме на последното проучване на конференцията на крайните и морски територии и да се въведе критерий на съсредоточаване на населението в е, рамките на 25 км за е, е, спонсорирането, това много притеснява местните власти. И сега, докато имаме, това е време на несигурност, не смятате ли, госпожо комисар, че в нашите територии, близо до, до, до гражданите, да запазим това, което работи, което успокоява хора да да подчертаем това, което обединява хората. Благодаря за вашето внимание. Мерси боку. Благодаря. Сега думата има колегата Бук Аренс. Eh, благодаря ви, господин eh, председател. Госпожо Крац, благодаря ви за присъствието сред нас днес след обед. Благодаря ви за стъпителното изказване и преди всичко благодаря ви за отдадеността на политиката на сближаване. В качеството ми на общински съветник на Нидерландска община в близост до белгийската граница, е, бих искал да се спра на въпроса за трансграничният механизъм. Трансграничното сътрудничество на регионално равнище засяга около 30% от, от европейските граждани. Аз съм докладчик по установището на Комитет на регионите относно регламента за трансграничният механизъм. Целта е да се премахнат административните пречки. Като цяло Регионите са добре настроени към предложението на Европейската комисия. Разпоредбите са в полза на градовете и регионите и не искаме да се, да се възползваме, доколкото е възможно, този нов механизъм. Освен финансиране, той ще ни предостави и важна промяна в механизмите за сътрудничество сега е важно и съвета да обърне нужното внимание на това предложение. За сега изглежда, че някои държави членки са доста скептично настроени към това предложение. Така че моля е, ви, в качеството ви на комисар, да се опитате да преодолеете тези резерви и да гарантираме заедно, че инструментът ще изпълни своята роля и ще ни даде възможност да, да създадем една добре функционираща политика на сближаване. Господин председател, госпожо комисар, първо да ви поздравя за усилията да това, че довеждате резултати от кохезионната политика до сетко кътча на Европа. Това е политика за всички региони и същевременно тя не трябва да пренебрегва и изоставя никого. Имам няколко въпроса и един е, така размисъл. Като кмет на, един от, на втория по голяма град в Румъния, аз съм се срещал с много е, хора, с много младежи и всички те казват, че се е наложило да се откажат от ползването на европейски фондове поради сложните процедури, бюрокрацията, бумащината и предвид е, новата многогодишна финансова рамка какво ще кажете на тези млади хора, които искат да ползват европейски фондове, но не могат да се преборят с бюрокрацията и сложните процедури? Втория въпрос е свързан с N плюс 2 или N плюс 3. Аз съм за N плюс 3, защото е, ние станахме по-късно, е, започнахме по-късно а, с процедурите в Европейския съюз, а всички искаме да изразходваме, изразходваме всички пари. Така че от самото начало, ако започнем с N плюс 3, посланието е ясно, че искаме да освоим всички средства. И третия ми въпрос е по-скоро молба за съвет от вас. Имаме нов финансов инструмент, който се нарича Европейска градска инициатива като, като кмет и от името и на колегите, е, искам съвет от вас как да се подготвим по-добре за пръв път, е, за да го е, ползваме този инструмент от самото начало. И накрая, това е така една моя мисъл, ако правилно разбира, ако съм прав, Кохезионната политика бе внесена в Европейски съюз от Обединеното кралство 73-та година. Сега Обединеното кралство си отива. Това е тъжно, но кохезионната политика остава. Какво, как гледате на бъдещето на кохезионната политика от, този, от тази гледна точка? Благодаря. Изабел Будино. Мерси. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. От името на социалистическата група ви благодарим много за това, че винаги сте били на страната на местните власти и регионите. Е, винаги сме разчитали на вас, на вашата ангажираност, без е, никакво ограничение за запазването на една политика на сближаване за всички територии. И това беше, винаги е било много важно, както е, описано в доклада на нашите колеги. Всички в Европа трябва да се чувстват защитени от една политика на инвестиции, която се адресира към всички, да се ограничи също тази политика само за най най-слабите страни, това ще, ще да наруши духа на солидарност. Това е, ще създадат излишни и неприятни разделения. Териториалните неравности, независимо от това, се развиват и те стават все по-силни, особено в някои големи страни, в големи региони, където те, някои територии считат, че само големите метрополи се възползват от а, а, ситуацията, но трябва да припомним, че кохезионната политика не забравя никой, тя генерира инвестиции навсякъде за всички територии и докладът на нашите колеги говори за това. Като всички използването на всички фондове позволява да се е, осигурят инвестиции, както в областта на хуманитарните въпроси, е, предприятията в е, развитието на селскоспанските региони, така че още веднъж, госпожо комисар, благодаря за вашата ангажираност. Ние ви дължим много за едно предложение, което искаме да подобрим, но което в най-общи линии е доста добро дори на този етап. Merci beaucoup. La parole... Благодаря думата има Ландер Ландергън. Бесте kommissionär, бесте ордфоранд и колеги. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, колеги, Комитетът на регионите днес ще приеме редица становища, свързани с кохезионната политика. Какво искам да ви кажа? Много е, голяма степен на съгласие има сред Комитет на регионите, ако помислите за регионите в цяла Европа. градовете и регионите искат силна кохезионна политика. Е, политиката на изближаване е нашо, наше средство, ако искаме да инвестираме в развитие. Аз няма да предлагам някакви е, сериозни промени в документа и начин на финансиране. Опитваме се да сме последователни, да е ясен подхода ни и преди всичко да мислим за страната на прилагането на нашата политика, защото това засяга нас по места. Искаме да бъдат упростени процедурите и всичко това да е насочено и да се корени в на местно равнище. Много от становищата искат, е, в, е, искат настояват за по-високи е, цели, по-амбициозни цели, когато става дума за климата. КОП споразумението по КОП беше е, разнищено от е, противници на, на тази политика. А, но времето изтича и нямаме време за е, губене. Трябва да действаме сега. Ако искаме да променим ситуацията, е, е повече от ясно, че ние е, от местните и регионални е, власти трябва да управляваме средствата, които са заделени за въпроси свързани с климата. Моля ви, погледнете сериозно на този въпрос. Друг въпрос, който искам да поставя връзка с кохезионните фондове. Трябва да сме последователни трябва да насърчаваме равнопоставеност. Всички аспекти на равенството трябва да се насърчават. И преди всичко равенство между половете. Особено на това наблягам, защото жените, независимо от етническата си принадлежност или вероисповедание, те са обект на пряка дискриминация, когато става дума за достъп до важни европейски фондове. Ето защо аз настоявам да имаме един бюджет, е, е, почиващ на принципа на равенство, който да е елемент от е, кохезионната политика. Защо се налага? Защото ако не го направим, ще пропуснем много възможности за иновации, за откриване на нови малки и средни предприятия. Та да не забравяме принципа равенство. Merci beaucoup. La parole est maintenant à... Благодаря. Павел Бранда има думата сега. Dear Commissioner Крецу. Uh, скъпи, е, скъпа госпожо комисар, наистина е, приятно е да ви видим сред нас. Е, ние сме разговаряли многократно в последните няколко години, но въпреки това винаги е приятно да, ви, да, да разговаряме с вас. Законодателните ви предложения са пред нас. Е, фазата на подготовка е зад гърба ни. Много разговори са водени за бъдещето на кохезионната политика. И ние високо оценим факта, че е, ни третирате като равнопоставен партньор в това отношение, че нашето мнение се чува тъй като аз бях докладчик по програми за между човешки, междуличностни отношения в различните програми, констатирах, че комисията отчете различните становища още в проекто регламента, общия регламент. И за първ път наши текстове влезаха в регламента. Това е само един пример от доброто сътруд... за добро сътрудничество помежду ни. Но за, от тук нататък ще ни е нужна вашата а, помощ, за да продължим да, да, да, да, сме, да, да бъдем включвани в а, процеса на, на програмиране и на прилагане на кохизионната политика като равнопоставен, равноправен партньор, за да сме сигурни, че в крайна сметка парите ще стигнат до регионите, градовете и ще а, за, задоволят местни нужди е, разбира се, във всичко това е, принципа на партньорство трябва да е, се спазва. И още нещо за бъдеще. Смятам, че трябва да променим начина по който съобщаваме за резултатите от кохезионната политика. Големият смисъл от тази политика е, че тя стига до последната най-малка община по периферията на държава членка и тя засяга живота на всеки отделен гражданин. Така че не е достатъчно само да се издигне някъде европейското знаме или да се окачи плакат, а да се инвестира, за да усетят хората реалната полза от тази политика. Благодаря. You, uh, Благодаря, господин председател. Uh, госпожо комисар, почитаеми uh, членове на Комитета на регионите. Хиляди благодарности за това, че се ангажирате с е, кохезионната политика и е напреден план във вашето внимание. Като докладчик е, е, по тази тема, аз приветствам факта, че вие предлагате 60% да бъдат заделени за инвестиции в устойчиво градско развитие градската, градската програма има много потенциал, предлага много възможности за подобряване начина на живот и работа на, на европейците в бъдеще. Придобития опит в партньорствата по градската програма е много положителен, много положителни резултати е дал. Тази програма не трябва да е едно упражнение само по създаване на контакти и мрежи. В противен случай ще бъдат разочаровани хората. Тя може да бъде като референтна база за подобряване живота на хората и да бъде свързана с по-добро регулиране. Вчера се, бях в Виена в един конференция за градоустройство и наистина беше много интересно и би било жалко, ако наистина не се задълбочим в проблемите по този начин тази градска програма е, има социален, екологичен и е, политически аспект. И въпросът ми към вас, госпожо комисаре, какво мислите за тази е, градска програма? Е, смятате ли, че е добре тя да отиде по-далеч от е, плановете за действие? Са Марко Маркова има думата първият заместник председател. Um, господин председател, госпожа комисар, скъпа Корина, се ще е, отбележа няколко неща. Сега ние залагаме рамката за последните, окончателните компоненти, елементи от кохезионната политика. Кохезионната политика е инструмент за трансформация, много мощен инструмент. Тя обаче създава и много съдържание. Ако видим какви уроци научихме през е, предишния програмен период, е, един от тях е, че кохезионната политика трябва да е по-добре интегрирана е, с другите инструменти, като Хоризонт Европа, Цифрова Европа и другите. Той трябва да е много по по-тясно интегриран на местно и, регионално равнище, е, там където става дума за публично финансиране, защото финансирането по казионната политика е, катализира е, по-големи инвестиции по целенасочено. И тук искам да изтъкна урочите от интелигентната специализация. Европейските региони си сътрудничат много по-тясно от преди и е важно е, да засегнем в дебата един от тези е, въпроси, свързан с трансграничното сътрудничество е, независимо сухопътни или морски граници. От тази гледна, независимо от гледната точка, този елемент трябва да остане. После това, много важен елемент от него, междурегионалното иновативно сътрудничество е, е, е боя се този компонент да не изчезне. Тогава ще отпадне и цялата цел. Така че потърсете добро решение е, във всички компоненти, така че този, това измерение да остане силно засегнато там и регионите да бъдат водещи в европейските партньорства пък и е, градовете да работят с местните общини, с местните производители и производства, за да се постигнат е, целите за климата, които искаме, е, както и целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Те са важни цели, трябват ни конкретни резултати. Можете да постигнете много. La parole est maintenant благодаря. Думата още петима колеги има думата, но искам да ви кажа, че имате по една минута за всеки един. Започваме с колегата Гамало Алер. Благодаря, господин председател. Добре е дошла, госпожо комисар. Благодаря, че сте пак с нас. Това показва, че вашите цели, вашите отговорности отговарят на тези, на нашите. Аз съм съгласен с голяма част от това, което казаха госпожа Малини и господин Шнайдер в доклада за политика за териториалното и трансгранично сътрудничество и географските въпроси. Но искам да се съсредоточа върху един въпрос, който касае особено моя регион Галиция – има и други европейски региони, които са заинтересовани от същото. Съществува един парадокс. Дори и нашето БВП да намалява с 10% спрямо предишния период, преминахме от слабо развити региони към преходни региони, повече от 40% се изчислява по е, приложението към общите разпоредби. Това е, се дължи на специфичното отношение през, към нас през този период, защото за първ път ние преминахме от групата от най-слабо развитите към групата на развитите. Така че това е двойно наказание. Ние имаме по-малко БВП, а също време нашите кредити, това, което ни се отпуска, намалява, което е напълно противно на духа на кохезионната политика. Така че ние работим с други депутати да направим така, че нито един регион, който нито един регион да не загуби европейски фондове. Това са 0,01% и ние сме сигурни, че с вашата помощ това може да стане. Колегата Биргит Онин. Благодаря, госпожо комисар. Крецу, искам да ви благодаря за вашето ангажиране в политиката, кохезионната политика. Четири въпроса искам да го кажа. За моя регион е много важно бюджетите да си останат стабилни. И ако това падне под 70%, ще има сериозни проблеми. Има региони, които са много различни с своите възможности, но аз се произнасям за N плюс 3, защото наистина имаме нужда от дългосрочна сигурност за планирането. Ние имаме нужда от сигурност в областта на планирането. И третия въпрос, по време на финансовия, предишния финансов период, ние имахме програма ФСФ но ми се струва, че програмите не са, само едно измерение и те обхващат много области. Ние считаме, че регламента с общите разпоредби трябва да включи тези елементи. Много е важно. И четвъртия въпрос. Това е нещо много важно за мен. Намаляването в програмите Интеррега на това, което е свързано с а, а, териториалното устройство, което много осъжнява нашата работа. Благодаря, колегата Друба. Уважаема госпожо комисар, Бих искала да ви задам един въпрос, свързан с регламент за приложимите разпоредби. В новия си вид той предлага ДДС да се смята за допустим разход само за проекти до 5 милиона евро и се предвижда този прак за ДДС да е ам, допустим разход, но тази промена може да направи да намали интереса за кандидатстване към проекти, особено към проектите за стратегическа инфраструктура, както се подчертава и в становището на Комитета на регионите недопустимостта е на ДДС, е, съчетана с по-низкото равнище на съфинансиране, може да намали конкурентоспособността на политиката на сближаване по сравнение е, с възможността да се финанси... за финансиране през ЕФС. Има също така опасност заявителите да бъдат насърчени да разделят проектите на няколко части, за да избегнат това, този таван от 5 милиона. Така че мога ли да попитам, каква беше основната причина да се промени разпоредбата по отношение на ДДС? Благодаря ви. Думата има колегата Микаела Фанели. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисарката тук е, с нас за работата, която заедно сме извършвали до сега, което е, е добро за всичко, което се работи тук. Сега е една много важна фаза, крайна фаза, и която искаме да подобрим и за бъдеще, така че аз съм сигурна, че становището, общото становище за регламентите, днес ще позволят работата да бъде, да бъде приключена. Въвеждаме за одобряване едно становище и се надяваме, че днешното становище ще бъде потвърдено, защото това е. А, ние сме сигурни, че то ще бъде прието положително в основната му част повече сближаване, повече сближаване за градовете и за селскостопанските е, региони. Особено това нещо беше припомнено от колегите. Един много важен елемент, който ние експериментирахме, който, елемент, който трябва да бъде засилен. Вътре в регламентите, специално фонда за регионалното развитие, има специал, специални думи за това. Бихме. Съжаляваме, но времето изтече. Даваме думата на е, Благодаря, госпожа комисар. Благодаря за услугите, които ни предоставяте бързо в дух на сътрудничество и е, ние постигнахме много положителни резултати, неща, които на времето ни изглеждаха дори невъзможни. Дами и господа, новата политика на сближаване трябва да върви бързо, да може да се прилага бързо, да бъде ефикасна. Тя трябва да предвижда бъдещето, а не само да отговаря на настоящите изисквания. И затова ни трябват политики, които да позволят да се борим срещу бюрокрацията, лошото управление. И наистина трябва да придадем темпове, <clears throat> защото времето е изключително важно. Имаме проблеми с време и пари. Ако искаме да успеем, трябва да налагаме нашите е, промени. Благодаря за тези, за тези изказвания. Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна, но нямаш, няма друг избор. Мисля, че все пак ще успеем един ден да успеем това упражнение. И веднага давам думата на госпожа комисар да отговори на всичко, което беше подчертано като забележка или повдигнати въпроси. Thank you once again, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на членовете на Комитета на регионите. Много интересно беше да чуем а, ваше, за мен да чуя вашето мнение. Знаете, че през а, последните година непрестанно сме в контакт. Знам, че взаимно се подкрепяме по отношение на мест... развитието на местно равнище, но знам, че понякога подхода ни малко се разминава, така че ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Ще се опитам да обясня предложението, което представи Европейската комисия на съвета и на парламента на 2 май. Но държа преди това да подчертая, че нашето предложение, предложението на Европейската комисия сега е в ръцето на законодателите, т.е. на съвета и на парламента. И ако искате да промените нещо по това предложение, ще трябва да работите сътрудничество с членовете на Европейски парламент от вашата страна и също така с държавните правителствени ръководители, които представляват съответните ви държави членки на равнището на Европейския съвет. Добре знаете, че в момента текат преговорите в тези две институции. Пет миналата седмица се проведе съвет по политиката на сближаване, на който присъстваха 28-те министри, отговарящи за този ресор. Знам, че още много теми не са подлежат на обсъждане, така че, както винаги, разчитам на вас да излезете с много силно становище в подкрепа на политиката на сближаване с конкретни доводи. Винаги много съм, високо съм ценяла сътрудничеството между Европейската комисия и Комитетите на регионите. Ще се спра, спра на някои отделни ваши въпроси относно моделът на програмиране 5 плюс 2 Струва ми се, че позицията ни, позицията ни са чак толкова е, различни. Знам, че имате някои резерви, но знам, че принципно подкрепяте принципа за повече гъвкавост, който дава възможност да се даде отговор на новопоявили се обстоятелства. Така че нека да видим как може да приложим този принцип на гъвкавост на практика. Както вече казах, предлагам да се проведе, да се осъществи преглед, разбира се, не от самото начало. Никога намерението ни не е било да преразглеждаме всичко на всеки 5 години. Има проекти, които вече са продължили повече от един програмен период, но ако имате, ако нужди ви са се потребили или ако не можете да извършите проекта в рамките на текущият е, програмен период, може спокойно да го прехвърлите към следващия. Това е целта на принципа 5 е, плюс 2. Относно префинансирането и съфинансирането си отбелязах е, опасенията ви относно нашето предложение. Смятам, че това е един много прагматичен отговор, който ни дава възможност да продължим да разходваме с по-ограничен бюджет. Според нас увеличаването на равнището на съфинансиране засилва усещането за собственост на местно равнище и смятаме също така, че предложението ни по отношение на съфинансирането на практика не представлява нещо ново. Предвиждаме връщане на равнищата от преди кризата. Тогава имахме същите равнища на съфинансиране, каквито предлагаме сега. Целта ни е с по-малък бюджет, с който разполагаме в момента и след толкова дълъг период на економическо възстановяване, можем най-накрая отново да се завърнем на равнищата от преди кризата, но както казах, виждам, че и тук, както и в Европейския парламент, има известна опозиция към това наше предложение. Ще видим какво ще окончателно остава от гласуването в парламента. Относно тематическата концентрация имаме нужда от имаме нужда да се съсредоточим върху някои основни приоритети, като економическия растеж и работните места, например. Трябва да гарантираме конкурентоспособността на регионите ни за бъдеще. Трябва също така да обърнем по-голямо внимание на околната среда. Трябва да преминем към по-зелена и по-низко въглеродна економика. Знаете, че миналата седмица Европейската комисия взе, прие цялостен пакет за екологичния преход. Знаете, че действията в областта на климата са от спешно, са спешно нужни. Държавите членки и регионите трябва да определят приоритетните категории, за да стане по-лесно прехвърлянето на средства в тези големи области. Също така се очаква да има възможност за групиране на повече от една тематична област. Сти. Мерките за упростяване ще доведат до ускоряване на изпълнението. Много критики ни се отправят а, а, заради закъсненията. Особено смятаме, че ще а, има значително упростяване при, чрез въвеждането на принципа N плюс 2. Европейската, от Европейската комисия смятаме, че можем да се завърнем към принципът N плюс 2. Опростяването ще го направи това връщане, навършенето към този метод на изчисляване е възможно но и смятам, че промяната в политиката ни също ще направи това предложение е възможно. По отношение на Интерек, съгласна съм с вас, че това е много важна тема. Както казахте, 30 милиона граждани живеят в погранични региони между държави членки на Европейския съюз и аз много държа на трансграничното сътрудничество. Заедно посетихме региона на Карл Хайнц, регион, в който има трансгранично сътрудничество между три държави членки. Знам, че има особени притеснения за, морските, за морското измерение на това сътрудничество. Виждам пред себе си президентът на региона на Азорските острови. Обсъдихме темата с него, обсъдихме го и по време на конференцията, като се проведе на Канадските острови преди две седмици. И държа още веднъж много ясно да заявя пред вас, че Европейската комисия все още държи изцяло на възможността за трансгранично морско сътрудничество. По въпроса за градовете, знаете, че регламентът за още приложимите разпоредби има нов политическа цел, а именно доближаване на Европа към гражданите чрез насърчаването на устойчиви области, в градските и в селските райони, като по този начин може да се насърчи по-централизиран и устойчив подход за развитие на градовете. Знаете, че в момента 30% от средствата на Фонда за регионално развитие са заделени за устойчиво градско развитие, което според мен е много важно. Важно е да се даде възможност на кметовете на градовете сами да изготвят а, своите стратегии. Вие по-добре от нас тук в Брюксел, понякога дори и по-добре от а, правителствата в столиците си знаете от какво градовете имат нужда и от какво нямат нужда. Това е и отговор, в отговор на въпроса ви относно програмата е, на Европейския съюз за градовете. Тази програма предоставя нов последователен подход за градското развитие като се предвижда тази програма да е под пряко управление на Европейската комисия. Бихме искали заедно да изготвим всички инструменти, да ги приложим на практика, като например плановете за действие за градско развитие, изграждането на мрежи на градовете, споделянето на трупа на ноу-хау и специфични звена, посветени на градското развитие на, в рамките на националните правителства. Специално внимание се отделя на иновативните дейности в областта на градското развитие. Мога да ви уверя, че сме на ваше разположение. Вече е, функционира единното звено за контакт в рамките на Генерална дирекция Регионално развитие на Европейската комисия. Така че, ако имате някакви въпроси, моля ви, обърнете се към Генерална дирекция Регионално развитие на Европейската комисия. Относно ДДС, Разпоредбите относно ДДС по главния период 2014-2020 година доведе до правна несигурност и до голям брой въпроси за уточне... Има искани за уточнения от страна на компетентните органи. Пред... В тези разпоредби прехвърляха към националното законодателство и разпоредбите за допустимост на разходите, свързани с ДДС, което доведе до прекалено сложно положение поради различните законодателни рамки в различните държави членки. Ето защо ние предвиждаме много по-лесно разбираема и упростена процедура за проектите с бюджета до 5 милиона евро, т.е. ДДС е допустим разход за тези проекти, а за проекти, които надхвърлят този таван, ДДС не е допустим разход, т.е. вече, не, вече ДДС не зависи от националната нормативна рамка. Така че на практика предвиждаме мерки за упростяване за по-голямата част от бенефициарите. Едновременно с това най-големите Неголемият бюджетен пакет е свързан с проектите с бюджет над 5 милиона евро. Като тук с тази нова разпоредба запазваме бюджета на политиката на сближаване с истински инвестиции. Относно рамството на половете, тема, която е много важна за мен, Радвам се, че в регламента също приложимите разпоредби се предвижда равенство на половете или принцип за недискриминация въз основа на пола. Но трябва да отбележим, че всъщност, независимо дали са изрично разписани в, в регламент за общо приложимите разпоредби или не, тези принципите не ще трябва да се спазват, тъй като са заложени в а, а, правното достижение на Европейския съюз и в харта за основните права. Така че предпочитаме да гарантираме прилагането на тези принципи в партньорските споразумения при изпълнението на проектите. Идеята ви за специален фонд за тази цел е много интересна. От до година възнамеряваме да проведем кампания за увеличаване на броя на жените в държавната администрация. Както знаете, до година построят много избори, включително и местни избори. А много жени не се кандидатират за член на Общинския съвет или за кметове, така че се надявам мнозина от вас да ни подкрепят в тази кампания, която, както, исках, както казах, искаме да започнем до година. Настояваме за повече жени в местните органи самоуправление. А сега няколко думи за Брексит. Знаете, че е, Европейската комисия предложи споразумението за отегляне. Сега очакваме резултатът от гласуването в Камерата на общините в Обединеното кралство. Много е тъжно това, което се случва. Ще видим как ще продължим с 27 държави членки след Брексита или първо ще видим какъв ще бъде резултата от гласуването в Камерата на общините на 11 декември. И в заключение държа да ви уверя, че винаги чувам опасенията ви. Знам, че всички ние тук сме приятели на политиката на сближаване и ще разгледам по-внимателно притеснените ви за това как можем да по-добре да приспособим и да адаптираме ресурсите, с които разполагаме. Разбирам, че всички много държим на процеса на опростяване. От 4 години насам, където и да отида, чувам все едни и същи оплаквания. Колко е тежка бюрокрацията, колко е сложна процедурата. Ето защо предлагаме над 80 мерки за опростяване и се радвам, че ни подкрепяте в това начинание. Важно е обаче да получим подкрепа и от страна на държавите членки, защото ако предвидим упростяване в регламента, дори по размер, между другото, аргумент е, е наполовина по-кратък в сравнение с настоящият. Но ако пък държавите членки започнат да осложняват процедурата с допълнителни правила на национално равнище, това в крайна сметка няма да улесни живота на бенефициарите. В крайна сметка това е основната ни съвместна цел. Пак казвам, аз ви смятам за приятели. Радвам се, че вие смятате, че Европейската комисия е ваш приятел. В някои отношения обаче имаме доста ограничено поле на действие. Предполагам, си давате сметка за новите предизвикателства и новите обстоятелства, пред които сме изправени. Така че мога да ви уверя, че ще направя всичко по силите си в Европейската комисия и в съвета да постигнем споразумение възможно най-скоро, възможно най-бързо, защото действително работим с много ограничени времеви възможности. Работим с постоящото румънско председателство и се надяваме регламентът и новата МФР да бъдат прияти преди европейски, избори за Европейския парламент. По този начин ще имаме идеалните обстоятелства, за да започнем нови програмен период на, 20, на 1 януари 2021 година. Не съм убедена дали всички държави членки са си извадили полуки от миналото Опасявам се обаче, че ако оставим приемането на регламента за след е, изборите, отново ще започне изпълнението на проектите с закъснение. Така че наистина смятам, че трябва заедно да се борим за постигане на окончателното споразумение преди изборите за Европейски парламент. бих искала да поздравя докладчиците ви и да ви благодаря за цялата свършена от вас работа. Благодаря ви за това, че се борите за една политика на сближаване за всички региони и че държите на перспективата на местно равнище. По този начин ще можем да модернизираме регионите, да обърнем по-голямо внимание на околната среда. Имаме нужда от по-проста политика на сближаване, която е по-лесно да може да се приложи на практика. Така че благодаря ви, господин председател, още веднъж. Благодаря ви за цялата работа, която свършихте. И нека да видим какво ще успеем да постигнем до края на мандата. Желая ви успех. Е, мисля, че това ще бъде послед... това е последното ви пленарно заседание тази година, така че ви пожелавам още от сега приятна и добре заслужена почивка. Желая всичко най-хубаво на вас и на семействата ви. И нека да направим всичко възможно, за да подобрим качеството на живота в е, регионите, градовете и в целият Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Ето един добър дебат, който въведе нашата работа днес. Ще се опитаме да представим резултатите, за да може след празниците на края на годината, за които ние ви пожелаваме най-доброто, да продължим нашата работа с намерението да приключим всичко, което сме започнали заедно. Благодаря много и до скоро! Скъпи колеги, така, да продължим с дневния ред. Става дума, че има съобщение. Исках най-напред да ви кажа, че изданието 2020 на наградата предприемачески европейски регион беше за обявен на 28 ноември по време на срещата в град. Както знаете, тази награда, това е една, една марка за превъзходство за политиките, които са в полза на малките и средни предприятия. Те тук с него се награждават най-убедителните стратегии и дават за по-голяма видимост на териториите. Затова аз насърчавам вашите територии да кандидатстват за този, за тази марка. Искам да ви припомня също, че тази марка е, е, се предлага на всички територии, не само на регионите, но и трансграничните територии, а също и а, градове и общини. Крайната дата за кандидатурите 27 март 2019 година ще намерите допълнителна информация на входа на залата. Също така на масите ще намерите е, графика на заседанията през 2012 година и привличам вниманието върху 14 и 15 март 2019, е, на които ще се организира среща на върха в Букурещ на градовете и регионите, така че още от сега запазете в е, вашия график тези дати. Също във вашите папки ще откриете два документа с, във връзка с IT. Това е един въпросник за удовлетвореността. След това резултатите ще бъдат обсъдени в финансовите и административните служби, за да се подобрят нашите компютърни а, инструменти. В същия контекст също ще намерите един обяснителна брошура за компютърното обяснение, което ще улеснат нашите вътрешна комуникация. Това беше, което исках да кажа в началото на заседанието и сега мисля, че времето на да свърши, аперитива също си го изконсумирахме и сега направо да преминем към основното ястие. Имаме много становища, които трябва да приемем. Започваме веднага с един много важен това е рамков елемент. Това е становището за регламент относно общите приложимите разпоредби. Катюша Марини и Михаил Шнайдер да заповядат тук, за да може да започнем веднага нашата работа. президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове. Искам да започна като благодаря. Както знаете, това становище го осъществихме заедно като с докладчици президента Шнайдер. И аз благодаря за чудесната, чудесното сътрудничество, което установихме по време на работата през последните месеци. Благодаря също нашите съответни експерти, благодаря също и на комисията Коте, защото това становище споделихме най-вече общи мнения. Успяхме да извършим качествено една работа, която, която изразява всъщност общата позиция на всички членове от Комитета от регионите. По-специално вярвам, че това не е само една оценка за доверието в нашата работа, но признаване и за значимостта на този документ, който може да наречем документ ФАР. Това е общия регламент за местните власти и регионалните власти. Работихме през последните месеци, през тези две години, всъщност да в посоката на сближаването, да запазим една европейска политика на сближаване за всички региони в Европа и с това становище ние подчертаваме някои аспекти в законодателната рамка и някои препоръки на предложението на Европейската комисия, като подчертаваме още веднъж колко е важна кохезионната политика за гражданите и за общностите. Ако има един елемент, който трябва да подчертаем, което кажем на гражданите, че а, именно всичко това, което ние може да осъществим за предприятията, за гражданите, като използваме колкото е възможно по-добре инструментите на кохезионната политика. Проекта на текст съдържа 78 законодателни изменения. Някои имат 32 препоръки, политически препоръки. Подчертаваме най-вече точките, които споделяме, т.е. да се запази кохезионна политика за, цели, за всички региони, една и съща архитектура, на, която се основа на трите типологии на регионите бенефициенти и се надяваме, че ще продължим да работим следващите месеци по фонда за замеделието и селското развитие в общите разпоредби и въвеждаме идеята за интегриран подход между инструментите в тази област. Най-вече искаме да подчертаем, че Социалния европейски фонд и нови инструмент в Социален фонд Плюс са много важни инструменти за европейската политика в областта на сближаването. Също подчертахме и някои други точки, които също ни интересуват, т.е. да се поднови и да се изгради една нова стратегия, която да има като цел социалното развитие, упростяването. Някои вече бяха вече постигнати, други все още може да подобрим, за да облегчим общините, местните общини и крайните бенефициенти, които са териториални единици, които са предприятия, граждани, да имат по-добър достъп до инструментите – Смятаме, че нашето предложение трябва да запази, да, да избегнем ново, отновото въвеждане за а, някои стари правила. И така няма да има... Да, да се избегне също с голямо административно време. И в новото програмиране по, посочихме на позиция, която многократно беше повтарена от Комитета на регионите, че макроекономическата условност за политиката на кохезия, кохезионната политика трябва да бъде а, так, а, такава, но смятаме, че трябва да осигурим партньорство с фондовете в рамките на европейския семестър и партньорство с местните власти опитахме да направим синтез на позициите, които бяха представени не само в момента на представянето на разпоредбите, общите разпоредби от страна на Европейската комисия, но също опитахме се да подчертаем политическите препоръки от политическа гледна точка на Комитета на регионите и по тази административна рамка като се опитахме да подобрим тази рамка и да предоставим на разположение, както бехме казали в началото, работа за защита на позицията на Комитета на регионите, като си даваме сметка, че така защитаваме интересите на нашите общности и използваме по-добре целите на кохезионната политика. Благодаря за тази обща работа, за благодаря за всички предложения, които възникнаха от членовете на комитета. Благодаря. Думата си има сега господин Шнайдер, съдокладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на моята колега, преждеговорившата госпожа Марини. Присъединявам се към благодарностите, които тя изказа на експертите, секретарията и колегите, които внесаха изменения по, съдържание, по съдържателни... Е, е, по, е, присъединявам се към това, което каза тя по съдържанието, няма да повтарям. Значителни по много въпроси и, и на същото мнение. Разбира се, доволни сме от това, което изработихме, но имаме и няколко съвсем важни и конкретни, има няколко конкретни предложения и изявления, с които не сме доволни и наистина дебата с комисаря Крецо днес не ни е, отведе по-далеч от е, това. Е, също времено обаче е, аз трябва да ви кажа, че тя не е водещата е, преговорите сега. Топката е в полето на съвета и парламента. Тоест с нашите предложения и идеи трябва да се насочим към парламента и съвета. Хубаво е, че парламента отложи вземането на решение Значи не през декември ще работи по регламента за структурните фондове, а през януари в специализираната комисия са внесени над 3000 изменения. 3000 изменения е огромна сума така че е необходимо да имаме време да разговаряме с депутатите междувременно. Ще маркирам най-важните въпроси. N плюс 2, N плюс 3 съвсем ясно сме против N плюс 2 и за N е плюс 3 е, съфинансирането. Ние сме против е, съкръщаване на европейския принос. Говорихме за 70% при, в преходния период. Искаме обосновка, защо това се предлага искаме е, да работим ефективно по кризионната политика в следващия финансов период. И ако периода е, е скъсен, ако времевата рамка е скъсена и съфинансирането от Европейския съюз е съкратено, тогава е, просто е, успеха на кохезионната политика ще е, бъде по-слаб, отколкото постиженията на кохезионната политика ще са по-слаби, отколкото сегашната. Е, важно е да е винаги е, да постигнем повече. Сега, допълнителните показатели, е, нещо, което разработихме тук, една концепция с е, идея с е, колегата Марини, тя участва също. Тук но ни липсва аспекта демографски проблем, който имаме в много европейски региони. Демографските проблеми са сериозна стъпка при засилване на, за засилване на конкурентоспособността. Те са и спънка за растежа а, точно когато трябва да подобряваме нещата с структурните фондове, това пречи. Е, трябва, е, тук трябва е, не с, е, разпределението а, и е, участието, а всъщност е, демографския проблем е сериозната пречка, така че в това отношение трябва да се е, е, поработи. Опростяването. Е, комисията, е, признавам, е, прави добри предложения за упростяване на е, управлението и намаляване на бюрокрацията. Е, тук е, знаем специалната работна група през мар, март излезе с конкретни предложения и в заключението на комисията през май те бяха отчетени. Но това не е достатъчно ние е, е, направихме редица конкретни предложения, които дойдоха от нашите практиканти, така да се каже, не от политиците, които а, ни показват как допълнително да опростим а, процедурите и да съкратим бюрокрацията. Особено от а, държавите членки идват редица предложения за допълнения, които трябва да, да бъдат а, към регламента Тоест, там, където комисията е съкратила нещо, е, в е, преговорите се опитват отново да се, е, да се върне старото положение или да се наблегне, което е грешния подход, защото подходът трябва да върви именно по посока на повече, все повече дебюрократизиране, все по-малко бумащина, все повече упростяване, а не обратното. Е, знаем какво означава това. Хората е, да подпълват милиони формуляри, да четат е, сложни инструкции и така нататък. Тук с депутатите и държавите членки трябва да разговаряме конкретно и ако искаме да постигнем по-добре целите заедно, целите на структурните фондове. Сега ще бъде доста трудно, ако МФР не бъде е, приета своевременно, така че трябва да използваме всички лостове и контакти да работим за тази цел. Е, не съм особено оптимист в това отношение. Най-общо казано, благодаря на всички. Мисля, че свършихме чудесна работа и е, се надявам днес е, да гласуваме убедително за това становище. Ако го направим, това ще изпрати добър сигнал към другите институции. Ще кажем, ето това е твърдото мнение на регионите на местното равнище на целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Има ли някой, който иска да участва в общия дебат? Тогава считам, че е проведен на генералната е, дискусия в присъствието на госпожа комисара. Е, сега, тогава стигаме до измененията. Изменение 3. Изменение първо. За. Против. Отхвърля се. Изменение второ. За. Против. Отхвърля се. Изменение трето. За. Против. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме цялото становище. Кой е за? Против. Въздържали се. Становището се промени приема с единодушие. Поздравление за, съдокладчиците. Поздравявам ги за работата, която ще се свършат за напред. И така стигаме до точка 6 от дневният ни ред. Става дума за регламент относно Европейския социален фонд Плюс. Наш докладчик е Анджело и Санчес Мунцор, който замества докладчика Сузана Диас Панчеко да ни представи това становище. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Buenas tardes a todos y a todas. Добър вечер на всички. Господин председател, както знаете, замествам докладчика Сузана Диас, която не може да присъства. За нас беше чест да да работим заедно в тясно сътрудничество с колегите от различните политически групи и с, с тясно сътрудничество с заинтересованите страни. Регламента за Европейски социален фонд Плюс е много важно предложение за всички нас, представителите на местните регионални власти на Европейския съюз, тъй като социалният фонд продължава да бъде един от най-важните инструменти, с които разполага Европейския съюз за инвестиране в потенциала на хората. Първото становище беше прието в комисията Котер с голямо мнозинство. Проекто становище, което предлагаме, предвижда 46 изменения, законодателни изменения към предложението на Европейската комисия и 32 параграфа на политически препоръки. Бих искал да се спра с няколко думи на основните послания, отправени в проектостановището. За нас е както нужно, така и положително основните цели на Европейския социален фонд, цели, които познаваме всички, които са насочени към пазара на труда и обученията да бъдат разширени с други цели, като например интеграцията на мигрантите, борбата с младежката безработица и намаляването на бедността. В проектостановището също така се отразя, се изказват и опасенията ни от евентуалното съкръщаване на бюджета, тъй като с този нови сценарий се отделят по-малко средства за повече цели, а целите относно борба с социалната изолация и интегриране на най-унеправданите, бихме искали да се предвиди повече гъвкавост и възможност за адаптиране към специфичните потребности на съответните региони. Ето защо искаме да се гарантира по-голяма съгласуваност между Европейския социален фонд и целите за економическо и териториално сближаване. Важно е Европейският социален фонд да не сте превърне в Европейски отраслов фонд, а да продължава да играе своята ключова роля в рамките на политиката на сближаване. И от тази гледна точка трябва да се признае колко важна роля играят а, по, играят по-малко благодетелстваните региони, т.е. най-отдалечените региони, регионите с природни ограничения, като например планинските региони и т.н. нататък. В становището също така много ясно се подчертава липсата на регионалното измерение в проекта регламента. Смятаме, че е важно да се подчертае колко важни роли играят местните регионални власти при управлението на фонда. Именно те имат най-богат опит и съответно те имат нужда от един фонд, който да се основава на децентрализираните форми на управление на фонда. По този начин ще можем да принесем за създаването на едно по-справедливо общество. Ще ни помогне също така да инвестираме в хората, в частност в най-тежко засегнатите от кризата региони. По този начин ще можем да подобрим и възприятието на европейския проект от страна на гражданите. И в това отношение в становището се припомня, че има унеправдани групи от е, в обществото, хората с увреждания, децата. Важно също така да се обърне особено внимание на младежката заетост и да се предвидят нужните мерки за подкрепа, включително и финансова подкрепа на младежката заетост. Знаем, че Европейски социален фонд се е, занимава с тази тема и трябва да продължава да го прави, като се има предвид какво е положението в, на местно равнище в някои региони. Продължават да съществуват големи регионални разлики в рамките на отделни държави членки. Фон, Европейски социален фонд допринася за изграждането на едно по-справедливо и по- хомогенно европейско общество. Проекто становището, съгласно предложението на Ресалонната комисия на регионите включва и целите за устойчиво развитие, тъй като Европейския социален фонд е пряко свързан с тях. Всъщност всички сме постоянно пряко свързани с целите за устойчиво развитие, независимо дали работим на местно, регионално, национално или европейско равнище. Както вече казаха, от самото начало на работата по изготвянето на това становище държахме хората, младите хора, децата, хората с увреждания, мигрантите да са в центъра на проекта ни. Трябва да се подчертае колко важна роля играят местните регионални власти при изпълнението на Европейски социален фонд в всички европейски региони и във всички европейски градове. Както вече казах, работихме в тясно сътрудничество с всички политически групи и целта ни беше да отразим различните политически виждания и а, действителността на място, като искахме също така становището ни да бъде полезно за местните органи самоуправление в Европа. За целта е много важно становището да бъде прието с възможно най-голямо мнозинство в комитета. Благодаря ви, който взема думите в рамките на общия дебат. Не виждам искания за изказвания, но мисля, че дебата вече го поведохме с, комплексно на така че нека да продължим с разглеждани измененията. Те са малко повече в сравнение с предишния път. Предлагам ви гласуване Амблок, изменение първо и второ. Не виждам възражения. За. Против. Приемат се. Изменение трето. Става дума за техническа грешка. За. Против. Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Приема се. Предлагам ви да гласуваме заедно изменение 5 и изменение 300. Нямате възражение. Добре. За. Против. Отхвърля се. Така стигаме до изменение 6. За. Изменение 6. За, против, приема се. Изменение 7. За, против, отхвърля се. Изменение 8. За, против, приема се. Гласуваме Амблок изменение 11 на докладчика и 31 изменение на докладчика. Нямат ли възражения? Не. В такъв случай гласуваме заедно за. Против. Приема се. По този начин изменение 9, 32, 33 и 34 падат. И преминаваме към изменение 10 ако бъде прието, отпада изменение 15. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 11. Ако бъде прието, отпада изменение 12. За. Против. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме изменение 12. За. Против. Приема се. Предлагам ви гласуване блок на изменение 13 и 14 за против приема се изменение 15 отпада изменение 16 за против отхвърля се изменение 17 за против Приема се. Изменение 18 за. Против. Приема се. Изменение 19 за. Против. Отхвърля се. Не сте сигурни, нека да гласуваме електронно. No, no, no, Le vote est clos. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Приема се. Изменение 21 за. Против. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме Амбок изменение 22 и 23 за. Против. Приемат се. Изменение 24 на докладчика. Ако бъде прието, отпадат изменение 24, 25, 26 и 27 за. Против. Приема се. Гласуваме Анблок, изменение 28 и 29 за. Против. Приема се. Така стигаме предвид резултатите от направените вече гласувания до изменение 35. Изменение 35. За против, отхвърля се. Изменение 306 за, против. Нека да направим проверка електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 37 за. Против. Отхвърля се. Изменение 38 за. Против. Отхвърля се. 39 отпада. Изменение 40 за. Против. Отхвърля се. Изменение 40 за. Против. Отхвърля се. Изменение 41 за. Против. Отхвърля се. Изменение 42 за. Против. Отхвърля се. Изменение 43 Давам ви думата по изменение 43. Са, само искам да кажа, че трябва да се държи сметка за социалните показатели. Има различни економически показатели и те са много важни за бъдещето. Например, нещо, което трябва да се уточни, когато говорим за интегрирането на мигрантите, трябва да се знае, че интеграцията изисква и, и жилища, медицинско обслужване, образование. Така че е важно тези региони, особено градичните, да бъдат включени в този фонд. Благодаря. Няма други желаящи. Сега за 43. Против. Електронно гласуване, ако обичате. Le vote est clos et... Край на гласуването. Приема се изменението. 44-то изменение за. Против. Приема се. 45 на докладчика прави така, че отпада 46 за, против, приема се 47 за против, приема се 48 изменение за против, отхвърля се 49 за против, приема се. 50-то изменение на докладчик, което заменя първоначално 50, за, против, приема се. 51-во изменение, което, заради което отпада 52, за, против, отвърля се. 52 за, против, Приема се. И 53-то за против. Приема се. Гласуваме общо за становището за против. Въздържали се. Приема се единодушно становището. Приветстваме всички тези, които са го подготвили. Сега по дневния ред сега е становището за е, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. И аз приканвам е, докладчика Райс Берман да дойде е, тук при нас, за да представи това становище. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Господин докладчик, имате думата. Dank u wel, voorzitter. Благодаря. Нека да благодаря първо за, на всички, които участваха и допринесаха към този важен, това важно становище. Наистина много добре работихме заедно. Благодаря на Лопес и Бертола и сътрудниците от а, е, е, групата на Алде, пък и моите, а, е, мой колега, който седи до мен – и аз мисля, че това е, се усеща в качеството на текста, който сме ви представили. Е, работихме много добре с всички е, и много добре с Европейския парламент, с докладчиците и докладчите в Сянка, в отделни комисии на Европейския парламент. По тази тема отдавна водим дискусии Мога да си представя, че е, ще има ясен консенсус, защото е, ние гледаме в една посока. Така си представяхме нещата в, в, в, в е, Комитета на регионите. Мисля, че няма е, сериозни различия между Европейския парламент и нас. Там, където има леки различия, ще се, се струва да ги отстояваме да си отстояваме позицията. Е, тук що го разговаряхме с комисаря Крецо, проведе се един хубав е, е, обмен на мнение, задълбочен и съдържателен, понеже денят ще бъде доста дълъг днес. Мисля, че трябва да кажем само, че това предложение на Европейската комисия маркира една важна стъпка напред. Сега нещата обират, разбира се, до изпълнението до приложението на практика. Кохезионната политика е политика, която трябва да е достъпна за всички, тъй като тя е, пряко се отразява на живота на гражданите. Кохезионната политика и преди всичко фондовете, за които говорим днес, могат да да стигнат до, до е, основите, до, до е, базата на, на европейските обще, общество. И с нашата политика, политика, която обсъждаме днес, би трябвало наистина да преследваме тази цел. Е, доста предложения за изменения бяха направени и аз ще се опитам да, се, да ги да се противопоставя на тях. Не е винаги е, лесно това. Както каза и комисара Етингер, когато от всички страни, от, значи когато ни атакуват от ляво, от дясно, отдолу, отгоре, тогава е ясно, че ние държим златната среда и трябва да продължим да го правим. при предложенията за изменение, е, предложенията за изменение е, така е, се характеризира с една тематична концентрация. Това са въпроси, които отдавна сме обсъждали, но мисля, че ние като региони не говорим само от свое име. За това тази тематична концентрация е важна на ниво региони процентните е, е, процентното съотношение по различни теми. Мисля, че тук намерихме най-добрия компромис между различните становища. Имаше също предложение за изменения относно ролята на регионите и по-уязвимите е, региони. Споменати бяха различни е, е, изключения, които трябва да се направят или не. Можем да си представим, е, че това е, е, е до, това е обяснимо предвид на е, това, че не винаги е ясно какво точно има предвид е, комисията с този текст. Е, по този начин, е, при по-такива е, смътни и неясни формулировки, тя си е, оставя доста място за маневриране и за различни тълкувания, но това осложнява изпълнението на практика на всички текстове добре, можем да кажем вкъщи да рапортуваме, да кажем спечелихме политическата битка, но това не е полезно за е, хората, защото е, важно е да, да е, постигнем един балансиран текст, а не да имаме прекалено много изключения. Благодаря. Има ли е, изказвания за, в дебата? Благодаря на докладчика за този, за представяне на доклада. Финансирането е важно не само за регионите, но това създава възможно, възможности за гражданите в цяла Европа. Члените на комитета имат примери, където е, Фонда за регионално развитие, Селскохански фонд за регионално развитие е помагал на градове и региони, така че е изключително важно да се е, изтъкват такива примери. Структурните фондове трябва да е, е, продължават да стигат до регионите и трябва да изпратим ясно, силно послание до европейските институции и държавите членки. С е, Алианса за кохезия, Комитета за региони сочи, показва как да се разказва историята на структурните фондове и в това отношение трябва да продължим да работим в същия дух. Благодаря. Е, не виждам други желащи да се изкажат. Да гласуваме по измененията. Изменение номер едно за, против, приема се. Второ изменение за, против, отхвърля се. Трето изменение за, против, Отхвърля се. Изменение 4. Доклада отпада от първоначалните четвърто и пето изменение. За. Против. Приема се. Изменение 6 на докладчика отпадат 6 до 8 изменение. Първоначалник за, против, приема се. Девето изменение на докладчика така отпадат девето до 12 изменение за против приема се изменение 13 на докладчика отпадат 13 и 14 кой е за против приема се изменение 15 на докладчика отпадат 15 до 18 за, против, приема се. 18-то изменение за, против, отхвърля се. 19-то изменение на докладчика, с което отпада първоначалното 19 за, против, приема се. Изменение 20 за, против, отхвърля се. Изменение 21 за, против, отхвърля се. 22 изменение за, против, отхвърля се. 23 изменение за, против, отхвърля се. 24 изменение за, против, отхвърля се. И крайно гласуване за становището за, против, въздържали се. Приема се становището с единодушие. Поздравления! Следващото становище касае предложението за регламент относно специалните разпоредби за цели европейско териториално сътрудничество Интеррег, така е известно. Сега аз поканя на, на трибуната Мария Антуанет Мопертюи, Давам ви думата, щом заеме мястото си. Who, Благодаря, господин председател. И така, териториалното сътрудничество, по-известно като Интеррег, е една от политическите, един от политическите, политическите разпореди, които най-добре се виждат от граждани. Тя позволява обмен на опит между териториални общности и местни общности на един континент, както каза нашия президент, има най-много вътрешни граници. Това сътрудничество е основно за развитието на економическото сближаване, териториално, социално сближаване в нашите региони, но също за да се работи с трети страни, гранични страни отвъд външните граници на Европейския съюз. И европейците са много привържени, привързани към тази идея, която установих през последните месеци на много посещения на терена и съвещания. Ние се занимаваме не само с а, нормативно уредба, но също и социално, културно, економическо развитие, както и а, работим за визията на една Европа, която а, развива сътрудничеството, които позволяват също и сътрудничество с съсед, съседните страни. И сме много доволни, че предложението на комисията а, и направил голямо усилие за опростяване и синергия, по-специално с третите страни че включва специфичен член за малките проекти, които вече бе, който вече беше предложен от този комитет. Малки проекти, които знаем са основни за участието на голям брой европейци в е, това сътрудничество. Много сме доволни, че бяха признати специфичните нужди на крайните региони с една трета глава 3, която е просто е, историч... запълва една историческа празнота. Също така и осигурява инвестиции за иновациите, които позволяват да се подкрепят дейностите на регионите, които имат е, интелигентна стратегия за специализация, както беше упоменато от е, колегата Маркула. Но ние признахме в Котер, че някои точки от текста изискват подобрение. Ако искаме, разбира се, сътрудничеството да, да бъде от полза на всички региони, да бъде лесно приложимо и да проистича от една логика на много нива и субсидиарност, което да позволи да се постигне, както каза госпожа комисарката, комисарката да създадем една Европа е по-близка до гражданите. Това, което ние осъществихме, идеите, които днес са представени, бяха изготвени с сътрудничество с депутата Римон от Европейския парламент и бяха прияти в е, комисията режими от е, миналия понеделник, но също и в сътрудничество с доклада на е, Марини Шнайдер, който беше прият преди малко. Идеята е бюджетът на териториалното сътрудничество да премине от 2,5 до 3% от общата, общия пакет за кохезионната политика, което да позволи да продължим да финансираме политиката на сътрудничество, традиционната политика и най-вече Интеррек, Интеррек Европа, което представлява само 0,1% от кохезионната политика. След това става дума процент на кофинансиране от, да премина от 70 на 85%. Искаме и допълнителен бюджет от 0,3% от общото финансиране на кохезионната политика. Съгласие с депутата Аримон, но също и с докладчиците Мариния Шнайдер, за да се финансира нови инструмент – интеррегионално инвестиране в областта на иновациите – като този нов инструмент разполага с на практика 1 милиард евро за иновациите, придобива една основна значимост и трябва да бъде предмет на отделна глава, която ние предлагаме в регламента по причина на голямата добавена стойност на тази тема, спецификата като, спецификата като управление, но също и във връзка с традиционното сътрудничество между териториите. И предложихме едно измен... компромисно изменение с всичките политически групи, беше прието от всички политически групи и това изменение след малко ще бъде представено. То препоръчва тази нова разпоредба да бъде открита за всички региони от Европейския съюз, включително и най-слабо развитите територии, където има сериозни географски и структурни проблеми. Относно морското сътрудничество, считаме, че то трябва да остане в главата за трансграничното сътрудничество. Многократно съм го казал. Това е, е граница, било то морска или сухоземна, с или без тунели и мостове, си остава граница. И някои региони дори имат и сухоземни и морски граници. И в контекста на Брекзита ние също поискахме сътрудничеството с, на всички нива с Великобритания да бъде запазено в рамките на една, едно сдружение, както с Норвегия, което ще е в полза на всички. В заключение ние приехме всички изменения, които върват в посоката на тези предложения, гласувани в Котер, някои от тях бяха одобрени от политическите партии и е, постигнахме някои нови компромиси, по които трябва да се изкажем. Държа така да благодаря на всички групи, които допринесоха за обогатяването на тези предложения, службите на Котер за ценната и помощ, неуморимият ми експерт и най-вече в е, настоящия контекст на евроскептицизъм, да благодаря на всички местни власти и участници, които работят на терена на четирите краища на Европа, които ежедневно, ежедневно доказват, че за изграждането на едно бъдещо и устойчиво бъдеще за нас е възможно. Благодаря. Има ли изказвания? Благодаря, господин председател, да благодаря на докладчика за работа. Това становище е, много е, си е, ангажимент има към гражданите в регионите. Мисля, че аз се радвах на възможността да работя с е, е градовете и регионите. Е, този сайт Интерек е, е Европейския съюз е, е изключително полезно средство и наистина всички представители на гражданското общество трябва да имат достъп до нея. Там се поставят най-сложни проблеми на гражданите. Интерек предоставя възможности да бъдещето на регионите, така че благодаря на докладчика за този толкова важен документ. Благодаря. Господин Майкъл Юрий Амезага. Да го взема. Благодаря за този доклад. Ние сме 95% съгласни с него, независимо, че госпожата знае, че има някои несъгласия по конкретни въпроси. Елемент номер 5, който ни изглежда основен – за да може да се развива междурегионално сътрудничество и ние се основаваме на предишен опит, опит, е, на който се опираме за тези тематични платформи. Исках да привлека вашето внимание върху една специфична точка. Вие казвате, че има компромиси от последната минута и ние ако гласуваме блок 10R и 18R, ще има една новост, която няма да държим да вземе под внимание. Преди два дни Европейския парламент прие е, компромис относно предложението за териториално сътрудничество. В този компромис на Европейския парламент той е, увеличава бюджета, който е посветен на Интержек Рек до 11 675 до 11 милиарда евро. И тук вече се получава парадокс. Тоест, Комитета на регионите иска по-малко пари, отколкото Европейския парламент отпуска за една програма, ключова програма, Интеррег. Но е, при гласуването на измененията 10 или 18, които аз не подкрепям, аз моля да се е, поправи е, това, да видим тези компромиси дали могат да бъдат е, одобрени или не, но ми се струва, че поне трябва да е, приемем това, което предлага Европейския парламент. Тоест аз моля да се презгледат е, R, 10R и 18R и да гласуваме против. Сега колегът Жанет Баю. Uh, dear colleagues, it's an important issue and an important report. Благодаря ви, господин председател. Темата е много важна, докладът също е много важен. Доста спорихме по чест четвърта, т.е. финансирането на проекта по интереки ще бъде грешка, ако приемем изменението на докладчик 18R, тъй като с, чрез него ще загубим много важен инструмент за насръчаване на мрежите на сътрудничество между всички европейски региони. Това беше основният дебат е дали имаме нужда да включим всички региони. Отговорът е да, имаме нужда от цялостна модернизация на индустрията из цяла Европа. Както вече казахме на 3 декември, Комисията по регионално развитие на Европейският парламент гласува да се запази този специфичен бюджет в предложението, така че защо ние да гласуваме против, така че моля ви гласувайте против изменение 10, 10R и 18R на докладчика и гласувайте в полза на изменение 10 и 18. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има колегата Лук Ванден Бранде. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik eh, ondersteun de twee collega's eh, en ook hun argumenten. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с аргументите, е, които бяха представени от колегите, искам да се върна на инициативата, в която участват е, бългийски региони. Бяха хвърлени основите за на една, е, едно местно сътрудничество и трябва да видим как административните региони могат да работят по новаторски начин. Има положителни примери с Екса Шапел, Лювен и други, които създадоха един много интересен триъгълник. Докладчикът е написал много добро становище, напълно съм съгласен с това и смятам, че с добавката на елемента 5 текста става още по-добър. Иначе Имаме много сериозни затруднения, най-вече за да създадем добри възможности. И аз моля докладчика да се върне на този въпрос. Не виждам други да искат думата, така че връщам думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. И така, най-напред искам да припомня, че има предизвикателства, които са свързани с териториалното европейско сътрудничество, които са много важни по отношение на морско сътрудничество, запазване на Интерег Европа, който касае много многобройни региони, да не кажа всички. И глава 5, която също е толкова важна, наложи една много важна дискусия в Котер – и решихме, следствие тази дискусия, по искане и на представители на региони, които участват в региона Авангард, да изготвят компромис. Този компромис беше установен на основа, следната основа. От една страна една специфична глава за инициативата в областта на междурегионална е, е, иновация. Ние подкрепяме тази глава 5, но в общата архитектура на сътрудничеството ние искаме чрез това изменение, компромисно изменение да стане дума за специфична глава, съвсем моделна, защото не става дума за традиционно сътрудничество. Става дума, както вие го казахте, за инициатива в ползата на новаторството, която не прилага същите механизми като традиционното сътрудничество, като Интерег или трансграничното сътрудничество. А освен това, това позволява също да се е, подчертае, както са го направили парламента и както беше направено и в рамките на доклада Шнайдер Маритим, е, това позволява Шнайдер Марини, прощавайте, извинявам се тук, това позволява да се предвидят 970 милиона евро именно за тази инициатива, което е много важно да се каже и да се повтори, че точка глава 5 съвсем не е застрашена. Напротив, тя ползва една специфична глава с специфично финансиране – и е, съвета в петък след обед прецени, че тази инициатива трябва да бъде финансирана на основата на фондовете ФЕДЕР, ФЕДЕР Менстрим. Така че е, последната точка, това е първата забележка, която беше направена от Микел. Ние сме е, от една и съща група. Най-накрая сумата е на практика същата. Ние не надвишаваме това, което иска Европейския парламент. Ние от месец август работихме с Аримон депутата и аз му съобщих всичките предложения. Той прие някои от тях и най-вече общо ние предлагаме 10 милиарда за традиционното сътрудничество, включително за лечените региони, и отделно бяха, беше отделена почти същата сума за тази специфична глава. И последното, Европейския парламент прие нашата идея, защото понеделник обед прецени, че режи, комисия режи, че трябва да включи всички региони, дори най-слабо развитите. Иновацията не може да касае само една шепа региони в Европа. Става дума за технологична, социална, организационна иновация трябва да помогне да позволи на всички региони да осигури добър доход за всички. Така че това исках да кажа в защита на, на този компромис. Иначе 10 или 18R всъщност това са последствия от изменения, които бяха внесени от Микела. Благодаря, казва председателя. Сега стигаме до измененията. Предлагам гласуване на блок за Едно до 4. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 5. R заменя първоначалното 5. За? Против? Приема се. Изменение 6. R което заменя 6 и 7. За? Против? Приема се. Блок Гласуваме блок за 8 и 9. За, против, приема се. Предлагам съвместно общо гласуване за 10R е, и 18R. Това съответно има последствия, чувствителни последствия, защото тогава ще отпаднат 10, 11, 12, 13, 15, 17, 46, 18 и 20. Кой е за? против, приема се. И така, стигаме до 15R, което заменя 15-16 е за, против, приема се. И тук стигаме до 21 за, против, отхвърля се 22, което заменя 23, за, против, отхвърля се 23 за, против, отхвърля се, стигаме до 25 и по 25 има устен компромис. Тук изменението се приема. 26, 27 и 28 отпадат. И аз моля докладчиците да обяснат това устно изменение. Просто е, бях при последните изменения е, крайните региони, които не можаха да присъстват на Котер и поискаха да бъде уточнено, те правно са обхванати от това изменение, но те искат израза крайни ултрапериферни региони да се появи. Тъй като ставаше дума за компромисно изменение с всички групи, ние се консултирахме с групите, които са съгласни с нас за това изменение, което е чисто просто езиково. Да кажем. За това изменение, включително компромиса, против, приема се. Така стигаме до 29-то изменение, което за мен е 30-31 за, против, отхвърля се. 30-то изменение за, против, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се изменението. Изменение 32, 31 отпада заради предишното гласуване. 32 за, против, приема се. 33-то изменение, което заменя 34-то за против, отхвърля се. 34-то изменение за, против, отхвърля се. 35-то изменение, което заменя 36, 37 и 51 за, против, отхвърля се. 36-то изменение за, против, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, приема се. 39, което за мен е 400, за, против, приема се. 41 за, против, отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, приема се. 44-то изменение за, против, отхвърля се. Така стигаме до 47 изменение за, против, Отхвърля се. 48 изменение и 49 са сходни, така че гласуваме блок за, против. Приема се. Приемат се. 50-то изменение за, против, приемат се.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 Гласуването приключи, изменението се отхвърля. 53 то и 4 то блок за, против, приемат се. И сега гласуваме за цялото становище. Кой е за, кой е против, кой се въздържа. С голямо мнозинство се приема доклада. Поздравления за докладчика и всички, които са участвали. И така, стигаме до точка 9, което е малкото братче на осма точка, ако погледнем нещата. Е, регламент относно създаването на трансграничен механизъм и нашия докладчик е колегата Бук Аренс, който приканвам да се присъедини към нас.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 de persfractie bedanken voor het eh, vele door hen verzette. Благодаря най-сърдечно на всички, които участваха в това становище. Много конструктивно работихме съвместно с докладчика от Европейския парламент по същата тема. Аз съм от е, един граничен район между Нидерландия и Германия и смятам, че е, тази тема предоставя голяма възможност за е, общностите от двете страни на границата, от е, тези гранични райони. Е, в различни, тя ще даде възможност за много формати на сътрудничество. Границите си остават преграда за различни проекти, чрез административни и други е, спънки и пречки. Така че е, трябва да сме по-открити. Става дума за 30% от гражданите, които живеят в погранични райони които се налага да преминават границата за обучение, за покупки и така нататък. И всичко това изисква сложна процедура. Ето защо приветстваме конкретното предложение, което ще даде възможност да бъдат съкратени и премахнати административните и юристически пречки по пътя. И това ще бъде на всичко отгоре един доброволен механизъм това ще предложи решения за съвместна работа а, между регионите, сътрудничество между регионите. И а, докладите. Разбира се, това ще изисква и хармонизиране на съответно законодателство между държавите членки. Приветствам комисията за тази инициатива. Това, че ще бъде посветен регламент на тази тема и ще се търси е, решение е, на проблема е, е много хубаво. Има различни механизми, имаме и примери, Бенелюкс и други. с различни заинтересовани страни сме се консултирали с Европейския парламент и експерти и наистина свършихме добра работа. Каква е какъв е извода? Необходимо е да имаме една обща стратегия за премахване на препятствията бързо и ефективно да се прилагат необходимите мерки. Трябва да се направи съответната оценка на съществуващите механизми и практики, дали те функционират както трябва. В това отношение трябва да работим заедно максимално ефективно. Освен това, в становището се изпраща и ясен сигнал към съответните ведомства – в някои държави членки, които изразяват съмнение по отношение предложението на комисията. За да помогнем на тези региони, тези, този граничен механизъм е необходим. Ето защо мисля, че трябва да подкрепите това предложение. В крайна сметка, благодаря на колегите от различни групи, за конструктивното участие в работата и за предложенията в, за изменения, които те са внесли. Надявам се да има широко мнозинство да получи това становище тук в този форум. Благодаря ви. Някой иска да вземе думата в рамките на общото разискване? Не виждам желаящи. В такъв случай пристъпваме към гласуването на изменението. Изменение първо. Предлага се да гласуваме анблок с изменение 3, 9 и 10 и ако бъде прието, отпадат изменения 2 и 13. За. Против. Приема се. Изменение 4. Предлага се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 против, отхвърля се. Изменение 11 за, против, приема се. Изменение 14 за, против, приема се. Изменение 15 за, против, приема се. Гласуваме цялото становище за, против, въздържали се. Приема се с единодушие поздравление за докладчика. Надяваме се призивът, който отправяме чрез това становище към правителствата да бъде успешен. Лично съм заплатителата на този проект и му желая много успех. И така стигаме до точка 10 на дневния ред. Не съм убеден, обаче, че ще успеем толкова бързо да се справим, колкото с точка 9, тъй като стигнахме до предстановището относно реформата на ОСП. Моля колегата докладчик Гиом Крос да се присъедини към нас.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 Ce serait très bien si le rapporteur nous rejoignait. Чудесно ще е, ако докладчика се присъедини към нас, защото нужно губим време в момента. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur ли да помоля докладчика да ни се притесни към нас. Струва ми се е много неприятно да ви чакаме така. Имате думата и започвате ще е времето ви за изказване. Али, on laisse Euh, благодаря ви, господин председател. Извинявайте, имаше някакво объркване. Най-напред бих искал да благодаря на всички колеги, които допринесоха за изготвянето на доклада. Този доклад е важен и който, разбира се, се отнася до най-важната общностна политика, а именно общата сръбско-стопанска политика. Казаха ми, че съм внесъл голям брой изменения, общо 104, но знаете, че в Европейския парламент по същата тема бяха внесени 7000 изменения което разбира се показва желанието на комитета ни също да вземе участие по тази важна тема. Но също така е и плод на дълго на продължителният ни съместен труд с колегите от Комитет на регионите и с експертите ни. Основният Основният приоритет на Комитет на регионите е разработване на устойчиво семейно селско стопанство и вдъхване на нов живот на селските райони из целия Европейски съюз. За да може да се намалят разликите между градските и селските райони, и да се насърчи развитието на стачките райони, което между другото ви припомним една от целите записани в Лисабонския договор, са поставени като основни цели на ОСП и в общата ни насоки по отношение на реформата на ОСП Кметът на регионите като цяло призова за справедлива, солидарна и общност на ОСП. Измененията, които ви предлагам, разбира се, са именно в тази насока. Имаме нужда от по-справедлива ОСП. Действително имаме нужда от по-справедливо разпределение на помощите. Припомням ви, че 3%, подчертавам, 3% от селстопанските производители получават 50% от помощите, а 20% получават 80% от всички помощи. Тоест, очевидно, имаме нужда от по-добро разпределение. И действително в доклада се говори за външно и вътрешно сближаване, говори се за таваните на помощите, говори се и за по... И за по-добър инструмент за преразпределение на помощите чрез въвеждане на агресивният принцип за плащанията. Предвижда се и задължение за на държавите членки да оказват, да, да прилагат а, частта на ОСБ посветена за подкрепа на малките земеделски стопани, защото именно те гарантират жизнеспособността на, на огромната сел, на селското стопанство. Включили сме и мерки свързани с екологизирането. Поредният доклад на ООН ни показва, че много успешно имаме нужда от намаляване на парниковите газове и селското стопанство трябва да изиграе своята роля в изпълнението на тази цел. Така че ви моля да подкрепим в частност годишната ротация на сортовете и също така други инструменти за подкрепа на мерките за колоризиране, които надхвърлят кръстосаното спазване, е, постепенно намаляване на употребата на изкуствените толове, други мерки за колоризиране, като например мерки с целящи запазване на биологичното разнообразие и прекратяване на практиките на животновътство в затворени клетки както казахме в, в, в становищите с общите насоки миналата година, една добра обща организация на пазарите е най-редабилният начин за намеса на пазара, така че ви моля да подкрепим идеята за доброволно обвързване на помощите с производството за конкретни отрасли. Имаме нужда също така и от по-добро развитие на същите райони, като не бива да се намалява средствата за целта, за да можем да помогнем на собствените производители да преминат към по-устойчиви методи на производство. Вторият стълб, който е свързан с модернизацията на инвестициите би трябвало да се насочи именно в това отношение. Възстановяването на сърското стопанство и на околната среда, биологичното земеделие и земеделието в планските райони трябва да бъдат подкрепени и те са много важни за същите райони по отношение на създаването на работни места и също така да принася за общественото здраве. Очевидно е, че настоящият е, инструменти не само, че са устарели, но изобщо нямат е, повече своето място в е, една модерна политика за развитие на селските райони. И накрая настоявам за това, че ОСП трябва да остане общностна политика. Не бива да се стигне за конкуренция между национални селскостопански политики, които да са все по-малко екологосъобразни и все по-малко устойчиви. Ето защо имаме нужда от е, конкретни насоки за плановете, за националните стратегически планове, които да се хармонизират а, е, на европейско равнище. Тези наши призиви може би са прекалено изискващи на първи по поглед, но те са от е, съществено значение, за да се запази бюджета на ОСП, както всички искаме и за да можем да е, спазим ние обещанията си за една по-справедлива, по-устойчива и по-солидарна ОСП. И за това, скъпи колеги, ви призовавам да подкрепите моите изменения под предложението на Европейската комисия. Благодаря ви. Така стигаме до общия дебат. Преди с колеги са се записали. Започваме с колегата Винченцо Бянко. Господин председател, Добре знаете, че бях а, член на Комитет на регионите от самото му създаване и от тогава знам, че ОСП е една от политиките, по които Европейския съюз може да доведе до реална промяна, затова и дебатът по темата не винаги е лесен. Този път дебатът ще бъде още по-сложен, като си има предвид също така, че Становището не беше на време предоставено на ресорната комисия на Комитет на регионите. Ще, ще да е добре да го получим на време, за да можем да разгледаме предвид големият брой изменения, които предлага докладчика. Изказвам се от името на италианската делегация в случая и мога да ви уверя, че италианската делегация се изказва от мое име имаме нужда от по-добра координация и се надяваме становището на Комитет на региони вземе предвид нашите изменения. Докладът е позитивно от много отношения, но в други отношения отрицателно не държи сметка за интересите на селското стопанство, необходимостта от адекватни промени. Ето защо от името на италианската делегация искам да обявя, че окончателният ни вод ще зависи от вота по измененията. Предлагам на колегите да обърнат сериозно внимание на всички изменения, тъй като някои от измененията на докладчика са насочени а, към а, изменения, внесени от други колеги. Обръщам ви внимание върху факта, че вотът е изключително важен. Благодаря. Думата е, има колегата Мартинес Агеми. Благодаря, господин председател. И аз също така искам да изразя нашата загриженост във връзка с ОСП. Трябва да имаме една съвременна ОСП. Нещо, което да е по-справедливо спрямо всички, както посочва и докладчикът – нещо, което предлага достатъчни и подходящи мерки за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, нещо, което допринася за развитието на селските райони, включително и от гледна точка на гарантиране на заетостта в тях. Много важна част са националните стратегически планове и е необходимо да бъде тяхното съдържание в унисон с основните цели на ОСП. Важно е да се постави особен акцент върху младите селстопански производители и също така да се гарантира това да не се предоставят преки помощи от ОСП на хора, които вече не извършват стопанска дейност. Също така помощите, които са целеви за конкретни сектори, следва да бъдат предмет на контрол върху потенциала за производство. Това въжи, например, конкретно за сектора на винарството и лозарството. Много е важно да се спре процеса на обезлюдяването на селските райони и е необходимо да се работи в посока нарастване на населението в селските райони и трябва да имат средства за това от европейските фондове Думата има колегата Жак Пан. Благодаря на докладчика за работата, която свърши. Тя е много важна. Досието е отрешаващо значение за бъдещето на европейския модел на устройството на територията, чрез запазването на фермите в цялата територия на Съюза. това, вържи както за, това въжи за малките ферми, особено в районите в неблагоприятно положение, като планинските. Докладът се вписва в становището, което беше гласувано от Комитета на регионите по много важни теми, като регулирането на колебливите цени на сълскостопанските стоки и ние гласувахме предложенията и ги включихме в решението Омнибус за сълскостопанската политика. Досието се вписва и в рамките на предложението за борба срещу нелоялните мерки – в агрохранителната верига. Целта е да се засили капацитета на производителите. Също така, събеседниците трябва, фермерите трябва да имат средства защита срещу големите вериги. Това досие е изключително важно, то не е изолирано и то е част от непрекъснатите усилия на Комитета на, регионе, на регионите, усилия, които дадаха възможност да направим стъпки напред. Каквито и да са различията, тъй като териториите са различни, практиките са различни, но е много важно ние, местните и регионални власти, да покажем, че сме твърдо решени да защитим първата общност на политика. Да не забравяме това. Тази политика включва в е, себе си общия проект за устройство на територията. И това е в рамките на новото виждане не може да се обръща внимание само на столичните региони. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Всички ние искаме справедливо, устойчиво и социално селско стопанство. Какъв е пътят за постигане на тези цели? Аз съм автор на много изменения. Внесах 150. Аз не съм съгласен с позицията на докладчика който следва една политика, която е откъсната от реалните интереси на селското стопанство. Аз съм против предложението за годишното произ... производство. Аз съм против предложен. Аз съм против разпоредбите за пестицидите. Също съм против премахването на е, отглеждането на кокошки в е, клетки. Аз мисля, че ние трябва да изградим социален и економически контекст, който да е лоялен и справедлив. Нека да защитаваме фермерите, нека да не са тези, които плащат цената на замърсяването. Аз съм за това политиката да бъде обща, но за да остане обща, не е необходимо да се въвеждат административни тежести. Няма нужда от негъвкави правила. Гъвкавостта е задължителен елемент, така че новата политика да предвижда нужната степен на гъвкавост. Сегашният, сегашното предложение включва много голяма степен на липса на гъвкавост. Има множество е, изменения, които трудно можем да подкрепим. Ние говорим за дългосрочен подход. Нека не се подаваме на предизборни страсти. Думата има колегата Арнолд Хач. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за цялата усърдна работа. Наистина, виждаме, че вървят дейности с високо темпо по реформата на ОСП, но има дейности, с които моята група не може да съгласи. Например, ако разгледаме каква е позицията заемана от нашата група в миналото, ще видите, че ние предлагаме че виждаме, че някои други групи предлагат да се забави модернизацията де-факто на ОСП. Също така има изменения за залагане на горна граница на помощите за млади селскостопански производители до 70 000 евро, това противоречи на духа на доклада за младите селстопански производители на целта да се насърчат младите хора да се вземат с селстопански бизнес. Също така някои в нашата група смятат, че има проблем с изравняването на плащането. И що се отнася до делегацията на Обединеното кралство и Нидерландия, те смятат, че амбициозните цели са прекалено амбициозно, кога, амбициозни, когато става дума за намаляване на емисиите в селското стопанство, пестицидите, така че нашите членове ще гласуват по съвест, защото в нашата група няма пълно единомислие по този въпрос. Благодаря. Думата има колегата Рафаеля Катанео. Благодаря, господин председател. И аз внесах голям брой изменения. И трябва да кажа, че в този доклад има много положения, които не ме е убеждаващ и мисля, че трябва да се променят два аспекта по-конкретно. Ние сме комитет на регионите, ние представляваме регионите и териториите в Европейския съюз. Селското стопанство, което трябва да защитаваме, е селско стопанство, което се развива на местно ниво. Това е селското стопанство на типичните, различни, специфични продукти. Нека не поддържаме селско стопанство, което е хармонизирано и еднакво аз мисля, че трябва да потвърдим значението на местната специфика. Второ, в моя регион аз съм отскоро министър на околната среда. Никой по-добре от мен не разбира тези въпроси. Но ние трябва да имаме я... реалистична представа за взаимоотношението между околната среда и селското стопанство. Нека не възприемаме абстрактно виждане, което да е откъснато от действителността, особено в областта на селското стопанство, защото има опасност да резултата да бъде неудачен. Благодаря на колегата докладчик. Струва ми се, че той следва един доста абстрактен подход, откъснат от действителността. Ето защо при гласуването трябва да модифицираме различни елементи, за да можем да го гласуваме. Благодаря. Думата има колегата Минстрем. Благодаря. Мисля, че трябва да кажем нещо за биоразнообразието и климата и защитата на животните и хуманното отношение към тях. Ние отправяме поглед към 2022 година и би било погрешен сигнал да изпратим като на, намалим амбицията си по отношение на борбата с климатичните промени и биоразнообразието. Нашите искания защитават именно тези цели. Е, именно в селскостопанския сектор трябва да поддържаме високите си амбиции. Обратното би било погрешният сигнал. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажа, затова давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за доклада. Има много интересни моменти, като включващата економика и кръговата економика, но има моменти, където аз като либерал и като експерт в сектора имам проблеми. Селското стопанство страда от огромни разходи. Е, то е под натиск и би трябвало да облегчим състоянието на селското стопанство. Моите изменения целят именно това. Облегчаване на селското стопанство. И в зависимост от а, това как се посрещнат измененията ми, ще, глас... ще препоръчам гласуването в Алте. Благодаря, господин председател. Не знам как да се изразя. Признавам, че бях малко шокиран от някои изказвания, когато ми казват, че в този доклад има неблагополучие, когато ми казват, че има твърде голяма неотступчивост и че вървя против интересите на селското стопанство. Ами това е сюрреалистично. Когато става дума за предоставяне на повече средства на дребните производители, когато се финансира в по-голяма степен – когато се предвиждат повече екологични мерки, това лошо ли е? Като имаме предвид, че климатичните изменения днес предполага действия и последици не след 10 години, а сега, днес. Като като представител на местните власти, ние имаме представа за ситуацията на място и за това трябва да държим сметка за това, което за, за тенденциите в целия Европейския съюз. И когато казваме, че имаме нужда от виждане, за целия континент, ми очевидно имаме нужда от правила валидни за целия континент. Когато казваме, че определена сума трябва да се, трябва да се отдели за биологичното разнообразие, за производителите, очевидно е, е, че тук няма нищо нередно. 80% от средствата се отделят за селското, за производителите. Това не ви ли шокира? Говори се за балансираност, за това, че трябва да се съобразим с околната среда, с климата, за истинско европейско измерение. Ако искаме европейско измерение, ако не искаме европейско измерение на ОСП, тази политика ще загине, защото няма да има инвестиции. След 10 години може би температурата ще се е вдигнала с още 1 градус. Проблемите са социални е, и освен това, слушайте се в гражданите. Това, което гражданите искат е селско стопанство, съобразено с местната специфика. Искат качествени продукти. И разбира се, ние се съобразяваме с това и искаме фермерите да живеят от селското стопанство. Е, говоря го от името на на фермерите. Искам да ви кажа, че на, няко, на всеки няколко дни има по едно самоубийство а, на фермери. Съжалявам, че а, говоря с толкова силни думи, но и проблемите са много сериозни. Нека да излезем от догмите. Обвиниха ме в догматизъм. Нека да се освободим от догмите. Имаме нужда от повече съвместни действия в областта на селското стопанство, климата и околната среда. Това е в интерес на планетата. Председателят, нека сега да... Дебатът приключи, нека сега да разгледаме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 7 на докладчика за. Против. Приема се. 11-то изменение на докладчика за. Против. Приема се. 15-то изменение на докладчика за против, приема се. 19 на докладчика, вследствие на което измерение от 19 от 21 падат за, против, приема се. 22 и 23 изменение, те са идентични за, против, приема се. 24-то изменение. Двадесет и пето изменение на докладчика за. Против. Приема се. 28 изменение за. Против. Приема се. 29 за. А извинявайте, то вече е прието. Двадесет и девето измерение. Кой е за? Против? Електронно гласуване. vote est terminé Край на гласуването приема се. 31 изменение, но ми казва, че е идентично с 300, т.е. падат. 32, 33 са идентични за против електронно гласуване. Le vote est clôturé et l'amendement. Край на гласуването отхвърля се. 34-то изменение, вследствие на което 34-то, 36-то изменение ще паднат за, против, приема се. 37-мо изменение за, против, приема се. 38 за, против, приема се 39 за, против, приема се 40 за, против, приема се 41 за, против, Електронно гласуване. Край на гласуване. Изменението се приема. 42 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. То е идентично с 44-то. 45-то изменение на докладчика, вследствие на което 45 до 47 ще паднат за. Против. Приема се. 48, 49, 50 са идентични. За. Против. Приема се. 51, 52 53 също са идентични. За. Против. Електронно гласуване. 51, Край на гласуването. Приема се. Пятьдесят и е първо до пятьдесят четвърто изменение. Казват ми, че 54-то, 5-то, 6-то са идентични. Можем да ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Приема се. 58. 58 пада и така 59 за. Против. Приема се. 60 за. Против. Приема се. 61 за. Против. Приема се. Казват ми, че 62 е оттеглено. 63 за. Против. Приема се. 64 на докладчика. За. Против. Приема се. 66 на докладчика. В резултат на което от 66 до 71 ще паднат за. Против. Приема се. 72 за. Против. Приема се. 73 на докладчика, в резултат на което 73 и 74 ще паднат за. Против. Приема се. 75 за против, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 76 за против отхвърля се 77 за против приема се 78 за против приема се 79 за против приема се 80, 80 до 85 ще паднат. За, против, приема се. 86 за, против, отхвърля се. 87 за, против, приема се. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 88 за. Против. Приема се. 89 за. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé et la... Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 90. За. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé et l'amendement. Край на гласуването отхвърля се. 91 идентично с 92 за. Против. Приема се. 93 за. Против. Отхвърля се. 94, тъждествено с 95 и 96 за, против, приема се. 97 за, то е идентично с 98 за, против, приема се. 99. Ако падат 100 и 102 падат за, против, приема се. три За. Против. Приема се. 104 на докладчика, в резултат на което 104 и 105 падат за, против, приема се 106 за, против, приема се 107 идентично с 108 за, против, приема се 109. За. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се приема. 111 за. Против. Приема се. 112 за. Против. Приема се. 113. В резултат на което 114 и 115 ще паднат. За. Против. Приемат се. 116 на докладчика, в резултат на което първоначалното 116 ще падне. За. Против. Приема се. 117. А, пада. 118 на докладчика. В резултат на което 118-119 биха паднали за, против, приема се. 120 на докладчика, в резултат на което 120-122 ще паднат за, против, приема се. 122 за, против, приема се. 123 за. Против. Приема се. 124 за. Против. Приема се. 125 на докладчика в резултат на което 125 до 127 ще паднат за, против, приема се. 128 идентично с 129 30 за, против, приема се. 131. Идентично с 132 за, против, електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се приема. 133 за. Против. Приема се. 134 за. Против. Отхвърля се. 135 идентично с 136 за. Против. Приема се. 137, идентично с 138, за, против, приема се. 139, идентично с 140 и 141, за, против, приема се. 142, в резултат на което 142 до 144 ще паднат за против електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 140. Първоначално идентично с 144. За. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 144 за. Против. Приема се. 145. Идентично с 146. И припаден. И в резултат на което 147 би паднало. За. Против. Приема се. 148. В резултат на което 150 би паднало за против електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 150. За. Против. Приема се. 151 за. Против. Отхвърля се. 151. А, извинявайте. 152 за. Против. Приема се. 153 което би довело до падане на 154 и 155 за. Против. Отхвърля се. 154 изменение. За.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 Приема се. 159, в резултат на което 160 би паднало. За. Против. Приема се. 161 за. Против. Приема се. 162 оттеглено. 162, в резултат на което 164 и 163 биха паднали. За, против, приема се. Стигаме до 165-то изменение. За, против, отхвърля се. 166 за, против, Отхвърля се. 167 за. Против. Отхвърля се. 168. В резултат на което 169 би паднал. За. Против. Приема се. 170 за. Против. Отхвърля се. 171 за. Против. Приема се. 172 за. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 173 за. Против. Отхвърля се. 174 за. Против. Приема се. 175 е оттеглено. 176 на докладчика резултат на което от 176 до 178 биха паднали за против. Приема се. 179 за против. Отхвърля се. 180 за против. Приема се. 181 на е докладчика, ако се приеме 181 до 183 биха паднали и докладчика поиска думата по това изменение. Това изменение е свързано с целите за намаляване на парниковите газове, за което говорих преди малко. Целта е да, бъ, да се приведем в съответствие с Европейския съюз. В първоначалната версия включихме като цел 50% и отчитайки желанията на някои членове, приемаме, предлагам цел 30%, която е в съзвучие с насоките на Европейския съюз и ОНЕ. Благодаря. Благодаря. Гласуваме 183-то на докладчика за против. Приема се. 184, идентично с 185 за против, приема се. 186, в резултат на което 186 до 188 биха паднали. Докладчик иска думата. Благодаря, господин председател. Това е свързано с площа. Целта е да а ние предлагаме отрояване на биоплощите. Разбираме, че целта е трудна, затова предлагаме отвояване, но имайте предвид това, което казах преди малко. Всъщност е, ние отговаряме на очакванията а, на потребителите. Това би било изгодно и за производителите, в това число и от финансова гледна точка. Кой е за 186-то изменение на докладчика? Против? Електронно гласуване. Приема се. 190-то изменение на докладчика, в резултат на което измененията до 191 биха паднали. Докладчика има думата. Извинявайте, е, но и тук е, говорим за целите за намаляване на пестицидите. В доклада сме включили 50% може би това е прекомерно на първи етап, затова предлагаме 30%. Всъщност това е искане на обществеността. Не можем да постъпим иначе. Не можем да ги премахнем, но казваме, че целта е намаляване с 30%. За. Против. Приема се. 193. Идентично с 194 за. Против. Отхвърля се. 195 на докладчика, в резултат на което първоначалното 195 би паднало, но доколкото разбирам има устен компромис, за който дам думата на докладчика. Виждате текста на екрана. Благодаря. И тук, в резултат на разговорите, които проведахме с господин Милана, става дума за хуманното отношение към животните. Не става дума за вегетарианство на всяка цена, но ние държим на хуманното отношение към животните. целта е постепенно да вървим към намаляване на отглеждане на животни в клетки. Аз разговарях с потребители, с гражданите. Те настояват да се сложи край на индустриалното животно, животновътство до 2027 година. Благодаря. Гласуваме. Кой е за изменението на докладчика? Против? Приема се. Сто идентично на 197 и 198 за. Против? Приема се. 199 за против, приема се. 200, в резултат на което 200 от 203 биха паднали. Кой е за? Против? Приема се. 204 и 205 са идентични. За? Против? Приема се. 206 на докладчика, в резултат на което от 206 до 2009 биха паднали за, против, приема се 210. Ah oui, pardon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 Край на гласуването. Изменението се приема. 212 на докладчика, в резултат на което 212 от 214 биха паднали за. Против. Приема се 215, идентично с 216 за. Против. Приема се. 217, идентично с 218, за, против, приема се. 219, идентично с 220, 221, за, против, приема се. 222, идентично с 223, за, против, приема се. 224 за, против, отхвърля се. 225 за, против, отхвърля се. 226, 227, които са идентични за. Против. Приема се предлага 228 до 236. Предлагам гласуване на Бог. Кой е за? Против? Приема се. Двеста тридесет и седем за. Против. Приема се. 238 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 239 за. Против. Приема се. 240 за. Против. Отхвърля се. 241 в резултат на което 242 би паднало. Кой е за? Против? Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 242 за. Против. Отхвърля се. 243 за. Против. Приема се. 244 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се приема. 245 за. Против. Приема се. 246 за. Против. Приема се. 247 за. Против. Приема се. 248 за. Против. Приема се. 249 за. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé et la... Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 250 и идентично с 251 и 252 за. Против. Приема се. 253 идентично с 254 за. Против. Приема се. 255 за. Против. Приема се. Сега гласуваме 258 изменение. Идентично с 259, 260 и 261. За. Против. Приема се. 262. За. Против. Приема се. 263 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 264 за. Против. Приема се. 265 на докладчика, в резултат на което 265 и 266 биха паднали за против. Приема се. 267 за. Против. Отхвърля се. 268 за. Против. Приема се. 269. Пада. 270 за. Против. Приема се. 271 за. Против. Отхвърля се. 272 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 273 на докладчика при падане биха оттеглени до 274-то изменение. Докладчика има думата. Благодаря. Става дума за доброволна помощ в случай на криза. Идеята е да да се предприемат мерки преди а, криза. Тази мярка е, се оказа ефикасна при кризата с млякото, въпреки че се приложи късно. Целта е да се избегнат прекомерни разходи, свързани с късното предприемане на мерки по време на криза. Държим сметка и за доклада на господин Блан за колебливостта на цените. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Кой е за изменението на докладчика? За, против, Електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Гласуваме изменение. Първоначалното 2073 изменение, което е идентично с 1074. Кой е за? Против? Приема се. 275 за. Против. Приема се. 276 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Измерението се приема. 277 за. Против. Приема се. 278 за. Против. Приема се. 279 за. против, електронно гласуване. Край на гласуването. Изменението се приема. 280, в резултат на което първоначалното 280 би паднало. За, против, приема се. 281 е оттеглено. Предлагам да гласуваме блок 282 до 285 за, против, Приема се. 286 за. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé et la... Край на гласуването. Отхвърля се. 287 за. Против. Приема се. 288 за. Против. Приема се. 289 за. Против. Електронно гласуване. Le vote est clôturé. Край на гласуването. Отхвърля се. 290 за. Против. Приема се. 91 на докладчик. би довел до падане на първоначалното 291 за против приема се 292 на докладчик, би пад... довел до падане на 292-293 за против приема се 294 за. Против. Отхвърля се. 295 за. Против. Отхвърля се. 296 на докладчик би довело до падане на първоначалните 296 и 297 за. Против. Приема се. 298 за. Против. Приема се. 299 за. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването отхвърля се. 300. За. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 301 на докладчик, в резултат на което 301, началното 301 биха паднали. Сега, това е изменение свързано с застраховане. Много чувствителен въпрос. Целта е е да се регулира пазара, вместо да се разчита на застраховането. Само един пример. Това е система, която се прилага в САЩ. Е, от 5 милиарда, които струва на обществените разходи, само 2,5 милиарда са дадени на производителите, останалите на застрахователите. Да, ние сме за е, застраховането, но по отношение на пазара е по-добре той да бъде регулиран. Това съответства и на доклад, който вече сме приемали. Гласуваме кой е за изменението на докладчика. Против. Приема се. 302 за. против, отхвърля се. 303, в резултат на което 304 би паднал за, против, отхвърля се. 304 за, против, приема се. Сега гласуваме становището като цяло. Кой е за становището? А има искане за изказване. Заповядайте за две минути. Нямам нужда от две минути. Италианската делегация оценява това, че някои изменения бяха приети от докладчика и от комисията и от пленарната сесия. Има обаче и други които не бяха прияти, По тази причина италианската делегация ще гласува въздържал се. Някой друг иска ли да се изкаже? Заповядайте. Господин председател, преди окончателното гласуване искам да ви помоля да извършите проверка на гласуването по изменение 55, 56 и 57. Това беше важно гласуване, защото говорим за изравняването на плащанията на хектар и смятам, че би било правилно да гласуваме електронно по тези изменения. Les votes sont terminés. Quand ils sont terminés, on... Не, а, гласуването приключва, когато приключи, не се връщаме, не прегласуваме. Господин Цопарди, иска думата. Да, господин председател, от името на НП предлагаме да се гласува за доклада предвид начина, по който премина гласуването на измененията. Има ли други желаящи да се изкажат? Сега гласуваме становището като цяло. Кой е за? Против? Въздържали се? Становището се приема с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика и целия екип за работата, която свършиха. Сега ще помоля първия заместник председател да поеме щаветата и се надявам, че при следващите доклади няма да има толкова много изменения. No, I, I, I will be back for you. Uh, okay. Uh, uh, Ah, yeah, yeah. Bella is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Дами и господа, моля, заемете отново местата си. И ако някой от вас има нужда от кратка почивка, моля, излезте, но ние продължаваме нашата работа. Имаме още много становища макар и не с толкова изменения. И така следващия доклад е Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, докладчикът Ксимо Пуиш и Ферър е заместен от господин Бала той, Той ще представи становището. Надявам се, че всички становища, които ще бъдат представени. Искам да помоля техните докладчици да помислят дали не могат техните изказвания да бъдат по-кратки. Преди всичко искам да помоля обаче колегите да спазват тишина. Моля, пазете тишина. Продължаваме работа. Давам думата Давам думата за представяне на следващото становище. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да предам извиненията на министър-председателя на автономна област Валенсия, който за съжаление не може да присъства тук, въпреки своето желание. Искам да кажа, че още отдавна започнаха да изникват проблеми, свързани с глобализацията, особено в тези сектори, които са на предна линия и ситуацията много често е критична за работещите в тези сектори предприятия, за да можем да защитим най озвимите за да можем да защитим работниците, трябва да се предприемат мерки. Валенсия е един от регионите, които най-много използват, защото най-много имат нужда от този фонд. За това знаем за какво става дума. Това е един ефикасен, необходим инструмент. За това не искаме той да изчезне или да бъде погълнат от други фондове. Също така, Европейската комисия върви в правилната посока – и ние сме съгласни с подхода на комисията. Необходимо е да се предотвратяват проблемите, а не да се реагира спрямо от тях, след като те вече са изникнали. Затова е важно е да се предвиждат ситуациите в различни сектори и региони. Освен това, има най-различни условия в економическите сектори, в различните региони. Затова преди всичко защитаваме голямата степен на гъвкавост, която да позволи да реагираме на различните, разнообразните условия, що се отнася до времето, механизмите и броя на засегнатите лица. И накрая тази гъвкавост е необходима и защото първоначално аз бях депутат в Европейския парламент, когато започна дебатът за фонда за приспособяване към глобализацията, тогава започна този преход, свързан с отваряне към глобалната търговия, към глобализацията като цяло. А сега вече трябва да отчитаме и други фактори. Изменението на климата, изкуствения интелект, цифровизацията – и точно тези фактори потвърждават необходимостта от този изключително важен инструмент, който трябва да бъде гъвкав, гъвкав за да отговаря на различните условия в различните сектори и региони. Благодаря. А благодаря ви. Сега няма изказвания. Нека да почнем гласуване. Изменение 1. Кой е за? Моля гласувайте. Кой е против? Повечето са за. Одобрява се. Изменение 2. Кой е за? Против. Одобрява се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. 4. Кой е за? против, за, приема се. 5, кой е за, против, приема се. Изменение 6, кой е за, против, приема се. 7, ако се приеме, ще отпадне 8. Кой е за 7? Никой. Кой е против? Отхвърля се. Изменени 8. Кой е за? Против. Приема се 9. Кой е за? Против. Приема се 10. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 11. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 12. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 13. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 14. Кой е за? Против. Отхвърля се. 15. Кой е за? Против. Отхвърля се. 16. Кой е за? Против. Приема се 17. Кой е за? Против. Отхвърля се. 18. Кой е за? Против. Приема се. Номер 19. Кой е за? Против. Отхвърля се. Номер 20. Кой е за? Против. Никой приема се. Гласуване по целия текст изменението. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един е против. Приема се становището с измененията. Поздравленията. Господин докладчик, имате думата. Само искам да благодаря на всички вас за подкрепата. Разбира се, искам и да благодаря на всички организации, които участваха в процеса на консултацията. Искам, разбира се, да благодаря и на експертите, които ни помогнаха при изготвянето на този доклад. Благодаря, благодаря. И предайте нашите поздравления на докладчика господин Поигай Ферер. И сега следващото становище. Госпожа Форде която е от Корк, от графство Корк. Тя е докладчик. Моля, присъединете се към нас с вашия експерт. Става дума за програмата за единия пазар. Около 20 изменения има и към това становище. Окей, мадам рапортер. Госпожо докладчик, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Програмата за единия пазар е едно от най-големите постижения на Европа. Тя носи огромна полза за европейските граждани предприятия. Благодарение на нея се създават много работни места – Засилва се конкурентоспособността на предприятията, особено малките и средните предприятия. И също така се гарантира реалното прилагане на първокласни стандарти и производството на висококачествени европейски статистически данни е нещо, което е абсолютно необходимо за вземането на решения във всички сфери на политиката. Това е нещо, което е от ключово значение за европейската интеграция. Благодаря на единия пазар хората, стоките и капиталите могат да свижат свободно в Европа, така както биха го правили в рамките на една страна. И бюрократичните пречки пред свободно движение и свободната търговия са премахнати. Благодарение на това конкуренцията нарасна, потребителят има повече избор, а цените намаляват. Също така програмата позволява да може по-успешно да се адаптираме към цифровизацията и глобализацията. Последиците от отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз представляват значително предизвикателство за единия пазар – включително и за законодателството и прилагането му, защото състава на законодателство е само една част от дейността. Важно е да се гарантира прилагането му. Моето становище изтъква значението на малките и средни предприятия и непрекъснатите предизвикателства пред тях при достъпа до финансиране. Необходимо е да има дейности за подкрепа от страна на Европейския съюз, които да допълват това, което вече се прави на нивото на държавите членки. Посочвам как можем да подпомогнем малките и средни предприятия при преодоляването на предизвикателствата и разширяването на техните пазари. Това въжи също и за необходимостта от укрепване на защита на потребителите, включително и от гледна точка на предлаганите финансови услуги. Необходимо е това да се подпомага и от съответното законодателство в държавите членки. Управлението на единия пазар е изключително важно и за нивото на регионалните и местни органи за управление. Необходимо е да се възприема един цялостен подход, подход и да се отчита също така и спецификата на отделните региони, общини. Това въжи също и за обществените поръчки. Органите за регионално и общинско управление са най-близо до гражданите. Те могат и трябва да създават услуги на едно гише, за да подпомагат гражданите и предприятията. Искам да благодаря колегите, и които ми помогнаха при подготвянето на този доклад и мой експерт. Искам да кажа, че програмата вече е на 25 години. Много бариери вече са премахнати. Хората се радват на нови възможности и свободи. Направили сме вече много. Трябва да подобрим функционирането на този пазар, така че той да продължава да носи добри резултати за нашите граждани, потребители и предприятия. Длъжни сме да предадем на бъдните поколения един добре функциониращ, процъфтяващ единен пазар. Благодаря ви. Okay, thank you very... Благодаря ви, госпожо докладчик. Има ли изказвания? Не. Добре, нека да преминем към измененията. Едно на докладчика. Кой е за? Моля, гласувайте. Кой е против? Одобрява се. Изменение отпада. В такъв случай две на докладчика. Кой е за? Кой е против? Одобрява се. Изменение 2 тогава, отпада. 2 тогава отпада. Изменение 3. Кой е за? Против. Приема се. Добре, електронна проверка. Моля, гласувайте по изменение 3. Okay, we close the vote. Край на гласуването. Да, приема се. Сега. Не, 4 отпада. Защото 3 се приема. Анблок. Изменения 5, 6 и 7. Кой е за? Против. Приемат се. Изменение на докладчика 8. Кой е за? Против. Приема се. 8 е, отпада. 9. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 10. Кой е за? Кой е против? Приема се. 11. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 12 на докладчика. Кой е за? Кой е против? Приема се. Номер 12 отпада. Предлагам гласуване на блок по изменение от 13 до 17. Съгласни ли сте? Добре, кой е за? Кой е против? Няма. Всички се приемат от 13 до 17 включително. Изменение 18. Кой е за? Against. Кой е против? Приема се. 19. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 20. Кой е за? Моля, гласувайте сега. Благодаря. Приема се. И сега окончателно гласуване по цялото становище изменение. изменения. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Няма. Въздържали се? Няма такива. Единодушно е одобрено становището. Поздравления, госпожо докладчик. Много ви благодаря, господин председател. Прекрасно свършена работа. Поздравления. И така, преминаваме към следващото становище. Мога ли да помоля господин Мартин Абрамович, който е заместник председател, да заема моето място, за да мога аз да поема функциите на докладчик. Благодаря ви. Ladies and gentlemen, move on uh, И така, уважаеми дами и господа, продължаваме по дневния ред. Това е именно космическата програма на Европейския съюз. Марко Маркола е докладчик. Моля, имате думата да представите доклада най-напред. Искам да благодаря на всички тези, които допринесоха в процеса на изготвяне на файла. Професор и колега ми помогна много. Той работи в моя кабинет и благодаря на Алексей Попов. Той също много допринесе с много информация през юли. Имах среща с докладчика от Европейския парламент. Срещнах се с различни експерти и стигнах до ниво генерален директор в дирекцията на комисията. Искам да се спря на някои основни аспекти. Интелигентни градове, други технологии влизат в нова фаза. Това е само един от приносите на дигитализацията по отношение на градовете. Има цифрови решения, които са най-економичните решения в момента за възобновяването на дейностите в градовете. Един от примерите, които може да преведем на основата на това становище, е цифровизирането на градовете. Каренс Ламберт спомена вече този феномен, тази технология в встъпителното си слово днес. Над 30 градове участват в тази инициатива. Генерална дирекция ПРО и Комитета на регионите подкрепят тази инициатива. Нека кажа няколко думи на фински. Дигитализацията, цифровизацията играе основна роля – в решаването на социалните предизвикателства и в преодоляването на климатичните промени. Е, цифровизацията има отношение и за постигане на целите за устойчиво развитие. Европа трябва да поеме водеща глобална роля в света и отговорност за бъдещето на света. Публичният сектор има голяма роля тук и тя е става възможно само на базата на едно решително сътрудничество. При цифровизирането на публичните услуги е важно да имаме функции, които обхващат цяла Европа. Цифровите умения са важни и сътрудничеството между градове на национално и регионално равнище са важни и сътрудничество между университети, между компании и изследователски институти. Всичко това играе огромна роля в рамките на партньорства между общини и градове в Европа. В нашето становище също така подчертаваме и качеството на данните – Важно е да имаме задълбочени данни, добро качество на данни. Техническото развитие може само така да върви напред. Цифровизацията е важна и за начеващите предприятия. Данните трябва да са открити, достъпът до тях трябва да е гарантиран. Ние подчертаваме и ролята на градовете, на общините и ние искаме тези мрежи от цифрови изследователски институти да обхванат цяла Европа, така че всички региони да са включени в мрежата на цифровизиращите центрове. Тези центрове ще придобиват все по-голямо значение. Това е европейска инициатива и всички ние може да допринесем за нейното развитие. Много решения са предложени в доклада, например по отношение на тези иновационни центрове и тяхното управление. Тук се събират различни интереси и заинтересовани страни могат да създадат консорциуми и да ръководят тези центрове. За първи път комисията предлага подобен пакет, който да обхваща цифровизацията, иновациите и изследванията, като целта е развитието на обществото в Европа. Парламентът и съветът обсъждат обхвата на средствата, които да се отделят за тази инициатива. Изходната точка е 9,2 милиарда евро. Тази инициатива е важна за конкурентоспособността на Европа. Трябва да поемем нашата отговорност в този аспект. И така, може да продължим с дебата. Имаме всъщност само едно изменение за, изм... Имаме само едно предложение за изменение. Аз от моя страна подобрих това изменение. Благодаря. Сега имаме възможност за обсъждане. Има ли колеги, които да искат да се изкажат? Няма. Добре. Тогава преминаваме към измененията. Всъщност има само едно изменение от ЕКАРЕ. А пък докладчикът е представил своето изменение. Нека гласуваме изменение едно на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Прието е. Добре. А сега гласувайте целият текст на становището, както е изменено. Благодаря ви. Кой е против? Никой не е против. Въздържали се? Никой. Благодаря. С единство и с единодушие е прият доклада. Поздравление! Искам да кажа, че две становища е, докладът Бянки е отложен за утре, а също така и космическата програма е отложена за утре. Това е добра новина, така че приключихме днес с работата си. Австрийската председател е, е, австрийската делегация викани на прием в атриума на Комитета на регионите. Така че тези, които са все още тук, сте сърдечно поканени на приема. Заслужаваме кратка почивка.